Председателят, госпожи и господа, откривам заседанието. Преминаваме към точка 23 от дневния ред, публично изслушване по доклада, по който работим госпожа Фотига на тема стратегическо съобщение от Европейския съюз за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни. Според мен, този доклад се изготвя в подходящия момент. Още преди столетия бе ясно, че пропагандата е война, водена без оръжия. Окупирането на полуостров Крим, както и редица инструменти, които се използват за радикализиране на младеща, показват това. Ако искаме да спечелим войната, трябва да разпроумеем тактиката на противника си, трябва да проумеем нейната значимост. Мисля, че Европейският съюз все още не е постигнал това, но както Съюзът, така и неговите институции признават предизвикателствата, пред които са изправени. Най-късно след Вьетнамската война осъзнахме, че никой не е удържал победа във война, ако преди това не е удържал победа в пропагандната битка. Ние като демократични държави сме в по-неравностойно положение спрямо автократичните режими и терористичните организации, тъй като там се допуска само едно мнение. Всички ресурси се обединяват около отстояването на тази една позиция. И така тези държави и организации постигат успех, какъвто ние не можем да постигнем, тъй като нашите общества са плуралистични крайна сметка силата ни е именно в този плурализъм, но не бива и да допускаме да бъдем разгромени в пропагандната битка. В контекста на плурализма на нашите общества трябва да намерим начини за противодействие на пропагандата и на лъжите. Това е много важно, според мен. не само в региони от трети страни, но и в региони на територията на Европейския съюз. Важно е, ако искаме да спечелим сърцата и умовете на нашите граждани. Виждам колко е тежко положението днес. Използват се от страна на Даиш социалните медии, за да се вербуват негови следовници в Белгия, Германия и другаде хора, които участват във войната в Сирия. Като се има предвид това положение, мисля, че трябва да намерим начин за решаване на проблема. Вече не живеем в ерата на информацията, в ерата на активното участие. Активното участие оформя комуникацията. Ако искаме да комуникираме стратегически, трябва да спечелим доверието на онези, към които отправяме посланията си. Необходими са ни всеобхватни, целенасочени мерки, за да противодействаме на пропагандата на изток и на юг от нас, както и на пропагандата на територията на Европейския съюз. Това е пропаганда, насочена срещу нас от трети страни. С интерес ще изслушам експертите, които сме поканили днес – те имат разнообразен опит. Ще изслушаме, например, господин Ретман от EU Observer. Той е специализиран по отношение на Русия. Завършил е литература в университета в Оксфорд. Списва материали, както за вестник Гардиан, така и за вестник Телеграф. Малцина са журналистите, които работят и за двата вестника. Много ще е интересно за мен да изслушам изложение от журналист, посветено на противодействието на пропагандата. Господин Ежи Помяновски е другият експерт, който ще участва в днешното изслушване. Той е от Европейската фундация за демокрация. Там се реализира един проект, посветен на пропагандата. Проведено е и проучване. С интерес ще изслушаме изложението на господин Помяновски за това проучване и този проект и как те се вписват в работата на СВД и на Европейската комисия. Третият експерт, с когото ще разговаряме днес, ще се свърже с нас от разстояние, тъй като не можа да отпътува от Канада. Той е господин Мобин Шайк, експерт по въпросите на радикализацията, дерадикализацията, екстремизма и тероризма. Благодаря на тримата експерти за това, че ни отделиха от времето си и че ни предоставиха информация и в рамките на работата по доклада на госпожа Фотига. Преди да дам думата на тримата експерти, нека попитам госпожа Фотига дали иска да каже няколко думи. Имате думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря както на вас, така и на секретарията на Комисията по външни работи, както и на подкомисията по отбрана за организирането на днесното изслушване. Изложенията и на тримата експерти ще са изключително полезни в рамките на работата по доклада, който скоро ще бъде подложен на първи разисквания. Противно на очакванията ни, положението в съседните на Европейския съюз държави, както на изток, така и на юг от нас е изключително тежко. Все по-агресивни стават политиките на Русия. Русия използва изключително развити методи за комуникация насочени срещу нашите институции и срещу нашите ценности. Използва изключително агресивна стратегия за радикализация. Това все повече затруднява откриването на случай на радикализация и противодействието на това явление – в доклада си ще засегна и двата момента, които изложих до тук. Що се отнася до Русия, трябва да обърнем внимание и на все по-засиленото използване на информацията като оръжие. Вече от край време на сам Русия използва методите на стратегическа комуникация успоредно с военните действия, които извършва. Мога да ви дам за пример Грузия и най-вече Украина. В Украина стана повече от ясно, че преди да нахлуе на територията на страната, И в периода на конфликта, когато в страната положението бе по-стабилно, Русия много широко е използвала възможностите за стратегическа комуникация. А що се отнася до Даиш, в редица държави членки вече се наблюдава процес на радикализация на младеща. Има и още нещо, което е по-малко видимо. Извършват се действия насочени срещу мироопазващите ни операции в редица зони на конфликт. Осъществява се стратегическа комуникация, насочена срещу усилията ни за стабилизиране и мироопазване в райони, където положението е много тежко. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще изслушам изложенията на експертите и ще взема отношение по тях. Благодаря. Господин Ретман, имате думата. Hello. Um, well, first of all, thank you Добър ден! Най-напред искам да благодаря на господин Брока за това, че ме покани е, на този престижен подиум. Бих искал да кажа няколко думи във връзка с е, пропагандата, която се води срещу Европейския съюз. Първо бих е, искал да кажа каква е разликата между медиите, които насаждат омраза и насилие преди референдума в Нидерландия видяхме колко може да вредна, вредна пропагандата. Европе... И виждаме какво могат да направят европейските власти, европейските медии в отговор на това. Едновременно с това искам да се спра на други е, форми на пропаганда, е, които засягат непосредственото съседство на Европейския съюз. Например, темите, които се засягат е, в израелските медии и които преследват външната политика на тази страна. Първо бих искал искал да започна с is uh, the promotion of messages designed като пиар. Е, бих е, искам е, да подчертая, че се търси преди всичко емоционална реакция, която обслужва интересите на определени групи. Вместо да има нормално отразяване на събитията, с други думи да се информира обществеността, се влияе на съзнанието. Това не е 100% обективна журналистика. Всеки журналист има свои собствени убеждения убеждения. Аз не говоря обаче за това. Е, говоря за системна пропаганда с ясни политически цели. Можете да наречете това пропаганда, аз бих я нарекал PR, и, е, защото говоря за евроскептичните медии в е, Великобритания е, или като Daily Mail или Daily Express, това са таблоиди, където не се е, говори за никакви новини е, от Европейския съюз, за да се спечели е, кампанията за изхода от Европейския съюз. В израелските медии, например, се представя по субективен начин окупирането на Палестина. В руските медии също се подбират факти, за да може Западът да изглежда лош, а, а Путин велик. А, примерно в агенция Спутник се говори за а, присъединяването на Крим и трябва да посоча, че 30% от европейците смятат, че Крим е, реално принадлежи на Русия. Но това е, не значи, че 70% от европейците смятат, че това е глупост. Е, така че вие не подчертавате едно и също нещо. По различен начин се отразява и войната в ивицата Газа. Много по-малко жертви се съобщава, че има много по-малко жертви от Израел, отколкото от името на Палестин. В Русия положението е различно различно, защото пряко се финансира от Русия. Има специални експерти и блогъри. Аз искам да кажа, че естеството и е, обхвата на руската програма са е, уникални по своята същност. Е, аз искам да посоча сега критиките срещу Качински в Польша или правителството в Малта или социалните мрежи, където трябва да се организира контракампания. Това е специфично стратегична черта на руската програма да създаде стратегическа несигурност. Е, всички медии, всички правителства лъжат, т.е. няма никакъв легитимен сайт. Е, руското посолство в Европейския съюз твърди, е, че има руски войски в Украина, без да посочат кои са позициите. Тоест, е, но това не е нищо ново. Е, говорим в Израел, където неправителствени организации търсят специални експерти. Израел не се придържа към международното право, защото няма такова понятие международно право. Е, ние говорим за международни проучвания срещу Русия. В Русия винаги се води противопроучване. Докладите на ООН срещу избиванията на хора в Газа, например Daily Mail има специфични намерения против Европейския съюз, е, но рус, руските пиари искат е, да говорят за заплашването от диктатура във войната срещу Украина, което е причинило 9000 смъртни случая. Е, това е виновно насърчаване на омраза в в Съединените щати, например, е, много често се говори за реална заплаха. Например, пропагандата на ислямска държава е, се изразява в обезглавяване на неверници е, и се самовзривяват, за да могат да самовзривяват хора. Най-лошите медии в Израел отнема човешката същност на палестинците. Но това не, няма нищо общо с медиите и с кампанията е, срещу Украина и кръвопролитния е, е, хибриден конфликт там. Е, руската пропаганда срещу кризата, е, срещу миграциите е, принадлежи към втората категория. Говорим за изнасилени момичета в Германия, което доведе до улични протести. То е за насилието от страна на мигрантите. Виждаме в холандски референдум колко вредна може да бъде руската пропаганда. Моя колега там говори с много хора по улиците на гарите, които непрекъснато непрекъснато повтарят е, руското послание за Украина. Дори едно лице е, е, казва, че Украина е част от руската сфера на влияние, дали ви харесва това или не. Много други казват, че Украина е корумпирана държава, без да посочва, че европейското споразумение цели да се бори именно срещу корупцията аз няма, няма, няма никаква истина във връзка с геополитически дебат по сфери на влияние. Украина може да е корумпирана, важното е как я представите. В Русия непрекъснато се пускат видеоматериали за фалшиви украински фашисти. Аз мисля, че това прекусява границата на втора страна. Какво трябва да правят европейските власти? До сега две неща можем да посочим и Това е антипропагандна служба към външната служба на Европейския съюз и и, и, и господин Пояновски, който е край мен, е, това е Европейска фундация за демокрация, където има контрадискурс е, и по този начин ние захранваме е, радиоразпространителите. Но това е нищожно във връзка с, в сравнение с хилядите милиони, които се разходват от руската пропаганда. Аз бих насърчил всички колеги журналисти да прочетат Страткомския преглед във връзка с това какво се говори в Русия. Аз мисля, че е, всеки материал е, носи белезите на своя происход. Бих искал да попитам господин Поминовски как мисли да, възнавер... да действа. И има независими медии в Европейския съюз. Нез... Невероятно е, че е, е, дори съдии поставят под съмнение независимостта на медиите. Има три реакции на тези пиар компании. Може да има политическа реакция е, във връзка с е, и, и измамните, е, измамното съдържание трябва да се мисли някакъв регулаторна база. Не трябва да измисляме отново колелото. Трябва да имаме много мобилни е, и рективни структури е, е, и всички политически партии, включително и политическите групи тук в Брюксел, трябва да отстояват стойности. Въпросът е, че те трябва да бъдат достатъчно активни, за да се борят срещу руската пропаганда социалистическата партия в Германия срещу консерваторите, например. Същото става и в е, Обедненото кралство. Е, но всеки е, е достатъчно изобретателен, за да печели гласове. това, което става между Русия и Украина е радикално. Аз мисля, че на референдума в Нидерландия може би щеше да се спечели е, вота, ще, но е, журналистите е, се надяваха да има все по-малко, много по-малко участие в референдума. Е, аз мятам, че много вреди това, че е, някои европейски лидери е, се струпват в Москва за двустранни е, споразумения. И много често всичко се прави в името на дипломацията и дори Русия не е назована като нападател в Украина. Няма да създавам колелото, но все пак е важен и бюджета. Много бюджетите понякога са нищожни. Аз мога да кажа същото за политически партии, за определени издатели, колкото до вашата възможност, като създавате становища, мисля, че това понякога е въпрос на натискане на копче е, и на реклама. Много медии имат ясна подкрепа. Искам да посоча един кратък пример. Танюк. Е, е, сръбската е, новинарска агенция Танюк трябваше да отразява приватизацията. Едновременно с това руската агенция Спутник пусна в действие своя агенция. Примерно Република Сръбска сега е аутлет на руската пропаганда. Насърчава се етнически омраза и говори се за избиване на етнически сърби в Косово. Така че трябва да се предприемат мерки. Виждаме, че британците е, предвиждат мерки, е, докато е, Германия съди журналиста зад изнасилване на момичето. В Русия имаше един медиен провокатор, но всичко това трябва да стане в много по-широк мащаб с европейска координация. Трябва да бъдат честни медиите в е, Европейския съюз. Мисля, че колегите могат да кажат нещо повече във връзка с директивата за визуалните медии, но тя трябва да се прилага е, как да помагаме хората, които насърчават ислямска радикализация а други, е, които насърчават измъчвания и дори убийства в Донбас. На същото ниво, е, какво правят нашите министри или комисията при издаването на акредитации на журналисти, е, които са на заплата в Кремъл? Това е което имам да ви кажа. Благодаря ви за вниманието. Очаквам вашите въпроси. Помяновски. Помяновски. Сега... Извиня. Извиня. Сега господин Помияновски, заповядайте. Uh, you, Elmar. Show... Благодаря, Елмар. Елмар Брок е също и председател на борда на Европейската фундация за демокрация. Така задачите му ни всъщност се припокриват и координираме усилията си в различни дейности. Бих искал да благодаря на вашата комисия за това, че поканихте нашата фундация. Определено смятаме, че темата е важна. Бихме искали да поздравим госпожа Фотига за работата и в това отношение – знаем, че има много важни теми в дневния ред на европейските политици и се радваме, че този въпрос има, взема водещо място. Бих искал да кажа нещо, което е тясно свързано с националната пропаганда и в това отношение ще отговоря на въпроса на Андро. Смятам, че стратегическата комуникация е важна задача за Европейския съюз и европейските правителства. В нашата фундация ние гледаме на въпрос от малко по-различна перспектива, от гледна точка на демократичните ценности и основните свободи. Стратегическата комуникация и подкрепата на основните свободи и демокрацията понякога се припокриват, въпреки че това са две различни перспективи. Нашата фундация не се занимава с стратегическа комуникация като такава. Та в отговор на вашия въпрос ние не се занимаваме с а, а, стратегическа комуникация, допринасяме за изграждането на капацитет на местните медии, така че те да могат да станат независими, да станат качествени медии, които да действат като канал за комуникация, като механизъм, който да насърчава и защитава основните ценности и свободи. По никакъв начин а, това не се опоменава в а, медиите. Просто медиите трябва да следват основния етичен кодекс, който се прилага към всички журналисти, а именно да предоставят обективна и достоверна информация, като разбира се поднасят информацията по възможно най-добрия начин. Както спомена и председателя преди малко, миналата година нашата фундация извърши координаторна работа във връзка с проучване за руски язик Проучването излезе през юни 2015 година. Това беше специален проект, за който получихме мандат от нидерландското правителство. Идеята беше ние да бъдем един неутрален посредник и връзка между различните правителства и гражданското общество. Работата с медиите съвсем не беше нещо ново за нас, защото през последните години ние подкрепяме независимите медии в държавите от Европейското ам, програма за добросъседство. Ще започна с изтока какви са основните трудности, свързани с руската пропаганда, след което бавно ще а, насоча погледа си и към южната част, за изтока. Днес има много гласове на Кремъл, които се чуват в изтока, но това съвсем не е ново явление – Смята се, че информацията, която излиза в медиите, подлежи на политически контрол и на чуждестранен такъв. За да се стигне до такава степен на контрол, Путин се нуждаеше от приблизително 12 години. Неодавна, през 2014 година, ако си спомняте, бе ам, прехвърлена собствеността на един изключително важен портал в Русия, lenta.ru Същото се отнасяше и до отнемането на, на, на независимостта на РИА новости през 2013 година. Много често се упражнява административно, а, голям административен натиск, за да може медията да затвори. Ние предупреждавахме в това отношение, но Европа избра а, да си затвори очите. Същото се отнася до Украина и присъединяването на Крим, което само показва, че руската пропаганда има опустошаващ ефект. Това също зададе нов епизод от пропагандата на Кремъл. Пропагандата се диверсифицира, информацията се разпространява, като тя не винаги е тясно свързана с различни тролове, използват се социалните медии и различни форуми този контекст ние започнахме да работим по едно специално проучване, като целта беше да се е, набере набор от практически решения, които да ни позволят да които да позволят да се засили демократичното и независимо разпространение на руските медии в страните от източното партньорство. Заключенията от този ни проект, от това проучване са добре познати за вас. Така, например, в нашият доклад потвърждаваме, че рускоязичните медии и техните клиенти дълго са били пренебрегвани и изоставени, което помага на Кремъл да ги използва за собствените си цели. Това а, се дължи също на смесването на два основни фактора. Достъпността до източниците и начина им на достигане до рускоговорящите и чуждите клиенти. Така, например, информацията може да се разпространява по телевизията, по интернет, руските канали все повече се насочват и към чужденци, чрез Russia Direct, Russia Today, Russia Beyond the Headlines и съвсем наскоро чрез Спътник. руските медии не са единствения начин за предоставянето на гледната точка на Русия на национално равнище и в Западна Европа. Използват се различни групи, различни специализирани такива, в които участват държавни медийни журналисти на Русия. На следващо място съдържание с развлекателен характер. Този тип предавания са изключително привлекателни за рускоговорящите зрители, защото те много често изпитват носталгия към миналото на СССР, чувстват се като жертви, и това въжи най-вече за рускоговорящите граждани извън Русия. Целевите групи са привлечени от това съдържание благодарение на високи му емоционален заряд. Едно стана ясно – пропагандата и контрапропагандата доведоха до намаляване на доверието в медиите като такова. Затова е много важно да се внимава при контрапропагандата, защото тя не винаги дава желания резултат. Няколко характеристики на съдържанието на информацията, която предоставя Кремлин, Кремъл, извинете, всъщност нямаме ам, много време. В това отношение бихте могли да погледнете доклада, който ви цитирах преди минутка. Тук говорим за един паралелен свят, който се създава от Кремъл. Използва се а, информационно инженерство, подвеждаща информация, манипулации и чиста проби лъжи. Изкривява се истината, Русия се представя като крепост под обсада, която, за да може да оцелее, трябва да положи клетва за вярност на главнокомандващия. Предизвикателството, пред което сме изправени днес, е многопластово. Наивно е да смятаме, че всичко се таи в демокрацията и в правовата държава или в основните ценности. Въпросът засяга също и измерението свързано с сигурността, военното измерение. Не трябва да се гледа на руската пропаганда и на манипулациите в медиите като две различни неща. Скорошен анализ на Левада на центъра Левада в Русия показа все по-голямото приемане на войната като решение на а, световните проблеми и на проблемите по принцип в руското общество. Тук говорим за милиони хора, които живеят заедно с нас на нашия континент. Ако това не се счита за сериозна заплаха за нашия континент, то тогава какво се счита за такава? Ето защо се нуждаем от сложен и многопластов е, от сложно и многопластово решение на проблема, тъй като той самият е такъв. Необходимо е всеки да поеме своя дял от отговорността. А относно нашата фундация, отново ще се върна на нашето проучване. Основното послание, което се изпраща, е за изоставените рускоговорящи е, зрители и слушатели, като в това число се целят и тези, които живеят в държавите от източното партньорство. По този начин не се отделя достатъчно внимание на всички медии и възниква дисбаланс между отделните такива. В доклада препоръчваме да се върне доверието, като се постави акцента върху местните новини и случки. Много често е, липсват национални новини е, и така нататък. На практика в доклада се препоръчва двупистов подход. Първо да се засили присъствието на независимите, свободни и качествени медии. Такива съществуват, но те са слаби, в тях не се инвестира. Същевременно предлагаме да се инвестира в платформи, които ще помогнат на тези медии да работят заедно, платформи, които ще ги включат в една по-голяма структура, структура, която да получава международна подкрепа. Това ще засили този вид медии и те ще бъдат много по-големи. Необходимо е да има ефективна и координирана подкрепа на донорите, като смятаме, че такъв подход може да доведе до економии от мащаба. По този начин ще се засили качествената журналистика и а, ще се въведе баланс с прямо руско говорящите медии. На практика тук имаме предвид различните регионални средища за руския език и различни други центрове, които могат да предоставят необходимата информация на слушателите, на зрителите, центрове, които ще могат да участват също и при вземането на решение за финансирането. Е, частните инвеститори може да инвестират не само в Русия, където са изправени пред нелоялна конкуренция, но могат да инвестират и в е, други държави, където отново ще бъдат в служба на рускоговорящите зрители и слушатели. Държавите от Южното партньорство. Нека да а, е, обърнем поглед и към тях – Нарастващата пропаганда от Даеш много често се конкурира с а, руската пропаганда. За мен това са две различни неща, които обаче имат общи характеристики. Разликите са свързани с това, че от една страна държавата е тази, която централно взема решение относно пропагандата в единия случай, а в другия случай говорим за един вид секта, която се опитва да привлече членове, като използва различни методи, но методи, които все пак приличат на методите, които използват религиозните секти. Най-голямата разлика е влиянието и ефекта от тези два вида пропаганди. Пропагандата на Даеш е тактическа, но руската също е опасна, защото е, тя представлява заплаха в дългосрочен план. Нека да сравним цифрите. Руската пропаганда засяга милиони хора. И все още смятаме, че въпросът трябва да бъде подложен на обсъждане. А ако 500 човека биват вербувани от Даеш, ние смятаме, че това е катастрофа за Европа. Така че нека да зададем правилните критерии, когато разглеждаме тези два проблема, да не твърдим, че единия е по-тежък или по-сериозен от другия. Какви са простичките препоръки, които многократно съм чувал от експерти? Първо да се подкрепят независимите медии. Необходимо е да осигурим необходимата подкрепа на тези хора, които познават своите зрители и своите слушатели, които знаят как да ги информират. Тези хора заслужават подкрепа, за да могат да продължат да бъдат независими. На следващо място да се повиши осведомеността на гражданите. Тук е мястото на стратегическата комуникация. И накрая да разобличим тези, които предоставят такава погрешна информация, тези, които се занимават с пропаганда, тези, които разпространяват лъжи в нашите собствени държави, в нашето медийно пространство, на нашия майчин език. Нуждаем се от различни механизми, от етични инструменти, за да може да се справим. С това бих искал да приключи, Оставам на ваше разположение за евентуални въпроси. Председателят, благодаря ви, господин Помяновски. Давам думата на господин Мобин Шейк, експерт по въпросите на радикализацията и дерадикализацията, борбата срещу тероризма и съпровождане от насилие и екстремизъм. Господин Шейк е докторант в университета в Ливърпул. Публикувала е и редица книги. Бил е в Индия и Пакистан, където в миналото е бил вербован и радикализиран. Самият той е вербувал членове на терористична организация. Терористичните нападения от 11 септември са били повод за него да преосмисли позицията си. Започнал е да изучава исляма и се е дерадикализирал. Завърнал се е в Канада и е започнал дейност под прикритие за канадските спецслужби. Имате думата. Благодаря ви. За мен е чест да участвам във вашето заседание. След като приключих кариерата си на агент под прикритие за спецслужбите, проучвах и редица случаи с проникване на терористични организации в други структури. Давал съм и показания в съда по такива дела. Раз в социалните мрежи, в Twitter и Facebook, установих, че много млади хора обсъждат въпроси, свързани с религията и случващото се в света. През 2010 година избухна войната в Сирия. През 2011-2012 година настъпи арабската пролет. Много хора по социалните мрежи обсъждаха възможността за това да участват във войната в Сирия буквално пред очите ми в социалните мрежи се изграждаше ислямска държава. За периода 2013-2015 година пряко поддържах връзка с младежи, които искаха да се присъединят към Ислямска държава или бяха нейни членове. Опитах се да изпробвам някои методи върху тези млади хора, за да видя кои от тях ще сработят и кои не. Участвах през този период и в редица конференции, посветени на дерадикализацията. Много експерти, участващи в тези конференции, експерти по радикализация и други свързани теми, като че бяха изненадани от случващото се. Анализирах и техните послания, за да видя доколко ще се работят по отношение на радикализираните младежи. Един от първите методи, които използвах е позоваването на ислямски извори, за да противодействам на пропагандата на ислямска държава. Ислямска държава използва определени сури от Корана и други цитати в рамките на своята много развита пропагандна стратегия за младите хора, които гледат видеоматериалите на Ислямска държава, слушат нейните послания. Това е един много ефикасен метод за вербуване. Изковах понятието терористи в ислямски одежди във връзка с този метод на вербуване. Какво установих? установих, че мога пряко да вляза във връзка с членове на Алкаида и млади хора, членове на Ислямска държава, че мога да говоря с тях на език, който разбират. Позовавах се на Корана, текст, който всички те познават. Говорим за идеологическа битка, борба между идеи. И наистина трябва да застанем за това понятие. Трябва твърдо да отстояваме ценностите си, да противодействаме на ценностите и принципите на другата страна. Мога да ви дам два примера за хора, които убедих да напуснат мрежата на Ислямска държава. Един от тях е от Финландия. Той беше с втория най-посещаван английско езичен профил на член на Ислямска държава. В продължение на година разговарях с този човек, опитвах се да го убедя в своята позиция, излагах му най-любезно аргумент и дори се опитах да се сприятеля с него. Този човек напусна групата и сега дори се бори срещу нея в профила си публикува антиисламистка пропаганда. Какво всъщност използвам като метод. Използвам методите на вербуване, използвани от Ислямска държава, за да убедя членовете на тази организация да я напуснат. Излагам на тези млади хора идеи и аргументи, които той, те от своя страна след това използват, за да разобедят други свои съратници. Другия случай, който мога да ви цитирам е на едно младо момиче от Съединените щати. Спрямо нея имаше опит за вербуване. Аз спряко се свързах с нея по скайп, разговарях с нея и слава Богу, успях да я разобедя. Тя не замина за Сирия. Това са примери за успехи постигнати от мен, но понякога ми се е налагало да претърпя и провал. Не можем да спасим всички. Някои неизбежно ще тръгнат по този път. Говори се не малко за това, че Централната изпълнителна власт не може да свърши цялата работа, че тя трябва да установи връзки с частни субекти, с частни организации, с частни корпорации. Тези субекти биха искали да финансират борбата, водена от правителствата, но не знаят към кого да се обърнат. Затова призовавам Европейския парламент, призовавам вас, неговите членове, да работите като посредници между правителствата им междуверските организации, неправителствения сектор. Когато Ислямска държава види, че християните, израелтяните и много други религиозни общности се обединяват срещу нея, че искат да живеят в мир, то това ще е много по-ефикасно от изолираното послание на един мусулманин по социалните мрежи. Кои са най-големите предизвикателства, пред които сме изправени? Тук ще се позова на казаното от изказалите се преди мен. Едно от основните предизвикателства е руската пропаганда, използването на наратива като оръжие. Групи като Пегида получават подкрепа от Русия, например. Френски политици пък получават финансиране от руска страна за провеждането на своите кампании. Това е едно много голямо предизвикателство което ще ни отведе на нов етап по отношение на сигурността. Ще изправи предкачествено ново предизвикателство полицията и спецслужбите. Те ще трябва да наблюдават членове на ислямска държава, ще трябва да осъществяват наблюдение и върху влизащите на ваша територия мигранти. Възможно е в мигрантския поток да бъдат инфилтрирани терористи. Възможно е и самите мигранти да се радикализират поради настроенията, които се създават срещу тях. Преди няколко дни в Брюксел бе проведена проява посветена на борбата срещу омразата. В това шествие участваха хиляди души, Нещо, което много ме зарадва, трябва да продължите по този път. И накрая нека се спра върху режима на Асад. Този режим се крие зад дипломацията. Колкото по-дълго оцелява този режим, толкова по-дълго ще сме и свидетели на наратива на ислямска държава, защото ислямска държава твърди, че се бори срещу режима на Асад, а режимът на Асад пък твърди, че трябва да бъде подкрепен, защото единствената альтернатива на този режим са единствено и само терористите, но това не е вярно. Режимът на Асад вече от години изтезава и убива хора. Той има много по-голям опит от ислямска държава в това отношение. Ако не бъде свален режимът на Асад, то няма да можем да се справим и с проблема с ислямска държава. Няколко думи за завръщащите се чуждестранни бойци. Много е ефикасен подходът, основаващ се на взаимодействие с бивши екстремисти. Не говоря за завръщащи се бивши бойци на ислямска държава, говоря за завърнали се, които са успели отново да се интегрират в обществото. Те могат да послужат за пример за обезверените младежи мюсюлмани. Ако бивши чуждестранни бойци искат отново да се установят на ваша територия, мисля, че трябва да им поставите едно условие, а именно публично да разпространяват контранаратива. Работя заедно с правителството в това отношение, както на ниво послания, така и на тактическо ниво. Правителството трябва да изиграе своята роля наред с неправителствените организации. Бившите чуждестранни бойци трябва да бъдат мобилизирани в името на контранаратива. Така още по-силно ще противодействаме на ислямска държава. Благодаря на господин Мобин Шаик. Пристъпваме към разискванията. Ще дам думата на докладчиците в сянка на политическите групи. Господинът тук на първия ред. Благодаря. Мога ли да пристъпя направо към въпросите? Е, всъщност аз искам е, допълнително изяснение. Е, чух какво каза господин Ратман. Той спомена Daily Mail кампанията в Daily Mail. Извинете, е, може ли да се каже, че британското правителство грубо е, прави същата кампания? Че няма значение дали кампанията е за правилните неща или не. Ако погледнете, например, кампанията за това е, Великобритания да остане в Европейския съюз, виждате същия вид доводи, същите статистики, така че не бих искал да сведа подобен, подобен дебат до единия лагер или до другия. Е, специално за британския референдум, според мен и двата лагера извършват едно и също престъпление. Сега, е, ако трябва да говорим за решения, аз останах с впечатление, че в някакъв смисъл трябва да измислиме или да преизмисляме средства за масова информация. Но те са на лице, ние разполагаме с тях. Може би част от проблема се дължи на факта, че главните е, е, средства за масова информация, както в Европа, така и в, е, обединеното, в, в Съединените обединените щати, обикновено не се казва истината. Много трудно се назовават имена, много трудно се казва истината. Не смятате ли, че за толкова много неща изобщо няма никакво отразяване в пресата? Например, е, специално в Русия, много от новините, които се отнасят за Русия, е, се свежат до това какво е казал Путин или какво не е казал Путин. Също се отнася и е, за ислямска държава според мен, за дълбоко съжаление, те са пленник на онова, което бихме нарекли порнография на насилието. И накрая, и накрая, аз е, не чух да споменавате, понеже говорите за руската пропаганда и, и за нейните подмолни действия, аз не чух да споменавате нищо е, за е, това, че се използват руски пари, особено в източна Европа. Това далеч вече не е шега. Ще се радвам да чуя вашето мнение. Благодаря. Бих искал да започна с твърдението, че 40 години съм бил журналист. Е, е, за моя радост, 40 години съм бил журналист. Съжалявам, че спаринг партньора ми го няма в момента. Господин Брок напусна подиума. Интересно беше все пак, защото в началото е, той е, направи някаква аналогия с Виетнам. И аз искам да чуя каква беше полуката от войната в Виетнам и средства за масова информация. Е, полуката беше, че истината взе връх Независимите е, медии е, като цяло не отразяваха жестокостите, извършени от Съединените щати. И в край на краищата стана ясно, че тази война не може да бъде спечелена. Едновременно с това е, е, войната в Виетнам е, течеше в съвсем различен медиен пейзаж, за разлика от днешния. Тогава се знаеше кой е лидер, знаеше за кой е собственик и нямаше социални мрежи. Между другото, мога да кажа, че и войните, които бяха, е, филмите, които бяха заснети по време на Вьетнамската война, трябваше да бъдат прокарани през Япония и е, трябваше да минат поне два дни, докато е, се предприемат действия в Съединените щати. Така че, преди да решаваме какво да правим в това сложно поле, най-напред трябва да установим какво е влиянието на нападателната руска пропаганда. Какво е реалното влияние на тази пропаганда? Колко хора гледат и редовно следят руската, руските медии в страни, в които има руски медии или където има руско мълцинство или където е, страните, към които е насочена тази пропаганда. Можем дори е, да се дадем е, въпроса дали искаме да подновим студената война с Русия на друг фронт, на фронта на медиите. Господин Ретман спомена, че една от причините, поради които е, е, загубен референдума в Нидерландия от гледна точка на Европейския съюз, е руската пропаганда, в която са се слушали хората. Аз е, не смятам, че е необходима руска пропаганда, за да се установи, че Украина е корумпирана страна. Това е отразено в абсолютно всеки доклад е, от европейски институции. За съжаление, това е факт, факт, който е установен преди много години. И накрая бих искал да хвърля светлина и върху нещо, което е, е сходна авантюра, а именно Алджазира. Алджазира, това беше е, телевизия, която беше се, създадена в Съединените щати с голямо воодушевление през август 2013 година. Целеше се обективно отразяване на арабския свят, конфликта в Близкия изток, но също така и обективно отразяване на събитията в Съединените щати и в света като цяло. Уви, Алджазира трябваше да бъде закрита. Съвсем наскоро е, милиони бяха пропиляни, милиони таланти е, бяха е, унищожени. Така че трябва внимателно, внимателно да мислим към какво се стремим най-напред искам да спомена господин Аустервиси, е, много се радвам, че започваме дискусия върху пропагандата, върху промиването на мозъците и информационната война, която се води. В крайна сметка ние трябваше да стигнем до тази точка много по-рано, но все пак по-добре късно, отколкото никога. Затова аз смятам, че трябва да положим колкото се може повече усилия, за да извлечем максимални резултати от доклада на госпожа Фатига, особено когато става въпрос за практическото и отражение съобщение защото даден, нашето общество е наречено информационно общество и всеки един от нас има индивидуален достъп до информацията, която иска да намери. Трудно е да се централизират източниците. С други думи, е трудно да се наложат някакви измерения всяка личност, всеки индивид е много по-свободен и може много по-свободно да издирва информация съобразно определени критерии. Аз смятам, че тази дискусия ни извежда до нещо ново, нещо, от което можем да се възползваме в по-голяма степен, предвид конкретните решения, които трябва да се взимат. Първо, трябва да ни стане ясно, че войната на информацията и промиването на мозъка са различни неща, е, разположени във времето. Те нямат физическо измерение. Времето, е, е, което е, което е посветено, за да се наложи определена рамка на мислене на хората. Мисля, че хората много по-бавно променят начина си на мислене, отколкото начина си на живот. Ето е, защо аз е, взимам предвид това, което каза един от участниците в дискусията. Това е въпрос на поколение. За това е, не съм особено оптимистично настроен спрямо руското общество. Общество пост-Путин едва ли, едва ли е, обществото пост-Путин може да се промени в рамките на няколко години промиването на мозъка е, ще разклати обществото за дълго време. И това трябва да ни бъде ясно. Та искам да задам един въпрос към всички участници в днешната дискусия. Нека честно е, да помислят по този въпрос особено участника от Канада. Ако съпоставите Даеш и руската пропаганда, доколко те е, достигат до обществото на Съединените щати, коя от тях постига по-голям успех? Ако трябва да ги съпоставим, те са нападателни, те преследват цели, те далеч не са безобидни. Е, аз бих ги съпоставил, но не знам коя от двете пропаганди е по-опасна. И двете се основават на идеология, на определена идеология. Руската пропаганда се основава на държавна пропаганда. Тя е добре заплатена, тя е добре поддържана, разполага с всякакви ресурси, включително и с политически такива. Но все пак, все пак е, продължавам да се колебая. Коя от двете пропаганди нанася по-голяма вреда на обществото, особено в Съединените щати? Въпрос към представителите на Европа. Въпросът ми е свързан с практическите решения. Вие правилно споменахте е, директивата за аудиовизиите. Може би това трябва да бъде нашата цел, може би трябва да внесем изменения в тази директива. Може ли обаче да внесете известни уточнения? Кои части от директивата конкретно и по какъв начин? Е, изобщо какво бихте ни препоръчали да изменим в директивата и по какъв начин? Как бихте го направили, ако вие разполагахте с вас? Е, председателя, благодаря на господин Астровичик. Сега си давам думата на мене си. Аз съм представител на Инкета Унида. Аз съм представител на Левицата. Най-напред бих искал да ви поздравя е, говорим за фантастична антируска пропаганда. Това е, е класическото определение на понятието пропаганда. Пропагандата е, е, е, е абсолютното зло. Ако трябва да използваме литературни понятия, бих бил е, бих бил много доволен, ако мога да е, се послужа с е, Макиявели, за да определя пропагандата. А, сега, по време на а, е, а, е, Втората световна война а, е, е упражнена пропаганда. Впоследствие, по време на войната в Ирак, Съединените щати лъжат, дезинформират, създават източници на информация, възпрепятстват гласовете на много журналисти да бъдат чути. Съвсем наскоро преживяхме това. Това беше пропаганда от страна на Съединените щати срещу целия свят тази пропаганда беше източник на дестабилизация на целия регион – Е, полковник Уилям Липа говори за пропаганда на гражданското общество, говори за странни мрежи и така нататък. Ако е, вземем пример за сигурността, е, например, украинският посланник говори за преносими крематориуми, където руснаците са горили украинците пропагандата срещу ислямска държава. 60 страни, които от повече от една година бомбандират ислямска държава. И терористите от ислямска държава. Но на, на място няма а, никакъв напредък. Ние съпоставяме Ислямска държава и Русия, но това е неоснователно, защото Русия е държава, Русия е една от нас Е, Русия спазва отношенията си с Европейския съюз, така че е, да сравняваме Русия с, с, с терористична групировка, която използва химически оръжия, която избива религиозни мълцинства, е, когато мой колега, журналист, тъй като аз също съм работил в средства за масова информация, говори за санкции, говори за извънсъдебни мерки, когато е, се говори е, за е, екстратериториални избивания на хора без съд и присъда, отново сме изправени пред Макиявели. Какво означава пропагандата? Това, което стана в Украина, беше преврат. Беше преврат, незаконно превземане на властта. И имаше много хора, които подкрепиха това. Моята страна, ОВИ, е, например, също не признава това. Косово. Косово е една изкуствено създадена държава която подкрепя терористични групи, която подкрепя е, търговци на наркотици, на оръжия и на човешки органи, както каза и Карла Понти. Карла Понти, не знам дали е рускиня, макар че е работила в е, Международния съд. Е, така че, е, за да преценим какво е пропаганда, трябва да видим от каква гледна точка я преценяваме. Така че ние трябва да видим какъв е контрапункта на медиите. Не става въпрос само за държавни медии. Говорим за възможността за самостоятелна преценка на европейските граждани. Спутник, е, СНН и така нататък. Не става въпрос да преценяваме работата на журналистите, които понякога са пропагандатори. Бих искал най-напред да благодаря на председател за всичко, което каза и което подкрепям. Рядко имаме а, подобен председател, който просто казва истината. Ще запомня това, което казахте. Честно казано, аз съм свикнал с пропагандата, но а, този път тя наистина навлезе в нейната кулминация. Господин Ретман, в името на демокрацията ще опиша вашата логика. Значи, в името на демокрацията вие казвате, че сте против референдума най-вече този в Холандия, в Дания, във Франция. В името на демокрацията, казвате господин Ретман, вие сте против Израел. Съвсем случайно това е единствената демократична държава, която освен всичко включва 20% араби в своето население. В името на демокрацията вие се противопоставяте и на народа. Противопоставяте се на системата, която дава възможност на демокрацията да действа. Ето това е пример за пропаганда. Втора лъжа. Вие говорите за проучване. Проучване за Крим. Това е американско проучване, направено от Галъп. Моля ви се, напомнете фактите. Ако искате, ще ви предоставя и проучването. На следващо място. Какво е пропагандата? Позволете ми накратко да ви я опиша. Аз не мисля това, което ще кажа, но това е пропаганда. Тъй като вие сте против демокрацията, мога да кажа, че сте фашист. Вие сте против Израел, мога да кажа, че сте антисемит. Тъй като вие подкрепяте пропагандата и не желаете да направите анализ на собствената си пропаганда, докато заклеймявате тази на другите, мога да ви кажа, че вие сте върховен пропагандист. Вие сте фашист антисемит и фюрер на пропагандата. На следващо място, господин Помяновски. Нека ви напомня, че генерал Дегол, заедно с ОРТФ, директно назначаваше директорите на телевизиите. Смятате ли, че генерал Дегол е бил фашист, той, който спаси демокрацията? Защо смятате, че ако медиите са в ръцете на опозицията и още по-зле в ръцете на манипулираните капиталисти от страна на олигарсите, защо мислите, че това е по-демократично? Защо мислите, че тази пропаганда е по-добра от тази, която засяга законното правителство, което също има право да изрази собственото си мнение чрез съответната медия? като в случая с Польша. Относно обвиненията, които а, отправяте към Русия. Как се възстановява едно митично минало? Нека си спомним за кълбоите във всички американски филми. Това е символ на величието на Америка. Америка, която винаги печели. А по отношение на сигурността, вие упоменахте проблемите за сигурността ми, тогава да поговорим за НАТО и за напрежението, което цари в тази организация. Господин Бретнав днес а, произнесе реч във връзка с войната. Моля ви се, това е несериозно. А относно терористичните практики в една приятелска мусулманска държава. Разбира се, че трябва да кажем, че има мюсюлмански фундаментализъм, който се подкрепя в Саудитска Арабия от а, братята а, мюсюлмани. Ние на Запад не трябваше да подкрепяме тези, които подкрепят фундаменталния крайния ислям. Между исляма и ислямизма има разлика. Шарл Мартел, който прогони арабите, мога да го цитирам. Винаги, когато е имало християнско мнозинство, то е било разбивано от мюсюлманите. Аз съм историк и съм учил за различните религии. Как може да твърдите, че има толерантност? Аз съм човек на фактите. Сбъркахме. Моля ви да приключите, каза председателя. Приключвам във връзка с смесицата, която направихте между Даеш и Русия. Ама тук надминахте всякакви граници. Как може да стигате до такава крайност? Благодаря ви и на трима ви. Това, което казахте е скандално не трябва да чуваме подобни слова тук. И ако този парламент още твърди, че е демократичен, не трябва да допуска това. Благодаря ви, казва председателят. Преди малко аз взех думата а, като евродепутат, а не като председател. Аз просто давам думата на всеки го. Това е моята роля. Чухме представители на всички политически групи. Сега Преминаваме нататък. Господин Епитидиус, 3 минути. Ισχυρά облата опия οποία на από την Благодаря ви. Пропагандата е едно от най-мощните оръжия, които са се използвали още от дълбока древност. Използвали са се както от държавите, от войските, така от всички, които са искали да изведат на преден план техните интереси. Рекламата също е вид пропаганда. На север се прилага свободата на словото и там на пропагандата се гледа на малко по-различен начин. Същевременно, ние желаем да защитим нашите общества от чуждата пропаганда. Правим го, като се прилагат някои принципи. Първият от тях е, че всяка държава трябва да предоставя истината на своите граждани. Държавата не трябва да се превръща в източник на пропаганда и да изтъква на преден план информация която е угодна на нея или на други лобистки групи. Тази тактика може да работи в тоталитарните държави, но не и в демократичните такива. В демократичните общества хората правят разлика между лъжата и истината. Един от принципите на пропагандата е, че има разминаване между това, което се случва и това, което се твърди. Не можем да твърдим, че нашия противник е превъплъщение на злото. Това правим с Русия, с Путин или с Асад. Е, твърдим, че Русия е абсолютното зло, а всички останали са ангели. Смятам, че един подобен подход ще ни доведе неизменно до провал, защото народа не е глупав. Той е информиран. Ето защо подобни усилия от наша страна биха подкопали доверието в държавността. На следващо място. Не трябва да подценяваме противниците си, а именно това се случи с терористите от Даеш гледаме изключително силни картини. Те предизвикват у нас много емоции, например, когато виждаме как биват обезглавявани хора. Но това води до надценяване на врага ни. Трябва да помислим какви са тези картини, кой стои за тях. Кой прави тази пропаганда? Необходимо е да дадем на всички добро образование, за да може всеки да може да различава истината от лъжата. Благодаря ви. Uh, like all... Благодаря ви каза господин Келан. Благодаря на всички гости за това, че споделиха ценния си опит с нас. От дълги години съм а, живял с пропагандата на Съветския съюз. Честно казано, техниките и тактиките е, бяха едни и същи. Изопачаване на истината, манипулиране на общественото мнение – сега обаче пропагандата има нов обхват, тъй като обхваща социалните медии, които достигат до всеки го. А това е, крие в себе си риск и е опасно. Публичната дискусия за троловете е изключително трудна. защото дискусията бива измествана от емоциите, заради пропагандата най-вече. Това, което чух преди малко, беше, че Даеш и жертвите се предлагат на обществото, но не знаем нищо за жертвите на режима на Асад. Това предизвиква други емоции. Ето защо смятам, че когато говорим за троловете, а това е важно, истината ни прави по-силни, но истината варира – Относно някои от идеите, които представихте. Фалшиви експерти. А вие преди малко казахте, че трябва да подкрепим независимите медии. Новая газета в Русия, например, която е на разположение тук, в репа на Европейския парламент. Смятам, че е важно да сме наясно с ценностите си. Какви точно са те? Дали те са свързани с начина ни на живот или с нещо много по-дълбоко? И накрая бих искал да чуя мнението ви за евентуалната синергия на агресивната отрицателна пропаганда – Пропагандистите използват едно и също пространство социалните медии. Може ли да се направи някаква синергия между различните пропагандисти? Господин Бощинаров, благодаря ви. Приветствам дискусията. Тя като че ли малко позакъсня, защото да, ние сме в състояние на война и медиите са част от новата хибридна война. И това е действителността, без значение дали ни харесва или не. Преди да задам трите си въпроса, бих искал да кажа следното. Като че ли различни играчи, като Русия, Даеш и така нататък, изграждат пета колона в нашите общества, в нашата държава. И подкопават единството на Европейския съюз. Подкопават трансатлантическите отношения. И така можем да бъдем много по-лесно завладяни от тези, които управляват петата колона. Знаете какво каза Чърчил след Мюнхенското споразумение. Той каза, никога не трябва да забравяме това, което той каза за Чемберлейн. Помирителните това, което бе казано за помирителните мерки. Европа по този начин може да бъде защитена. Това само даде поле на немските нацисти да се превърнат в това, което станаха. Не трябва да го забравяме, защото този комфорт, който имаме, че живеем по-на запад или не толкова на изток, не е достатъчен. Това не е достатъчно за европейските граждани, когато говорим за Русия или за Даеш. Много прилики изходства има в това отношение. Три въпроса имам. Как може наказателно да преследваме тези места, на които се вербуват и радикализират бойци? Как от законова гледна точка да действаме, за да контрираме този перверзен механизъм, като този във Франция, например? На второ място самопровъзгласилите се имами. Какво да правим с тях? Вербовката от ДАЕШ се извършва в държавите членки, в рамките на нашите общества от така наречените самопровъзгласили се имами. На следващо място, какви са правилата за финансирането? Финансирането на медиите, на политическите партии, на НПО. Всички знаем, че крайната цел е създаването на тази пета колона. Председателят. Благодаря, господин Буштинаро. Сега господин Пансери, последния в дискусията. Благодаря ви, господин председател. Един кратък коментар и два въпроса бих искал да задам. Не можах да проследя цялата дискусия, но доколкото разбирам, се питаме е, дали може да говорим едновременно за пропаганда и за реклама. Аз знае каква е разликата между пропагандата и рекламата, но оставам с впечатлението, че в политиката тези е, две неща се припокриват. Нека да погледнем комуникационната стратегия на някои режими. Много често в комуникационната стратегия се включват рекламни похвати. Рекламни похвати, за да се продаде съответния политически продукт. Бих искал да попитам, дали във вашето проучване сте взели предвид това покриване на рекламата и пропагандата? На следващо място – Забавлявах се, когато слушах днешната дискусия. Целта на пропагандата е да се манипулира другия. И това винаги се е правило. И Платон заклеймяваше този похват. Днес не трябва толкова да мислим за успеха, трябва да мислим по-скоро за истината, за доброто. Ако желаем и продължаваме да твърдим, че защитаваме основните ценности. Как да изградим противоотрова в модерните общества? Противоотрова срещу тази повсеместно използвана пропаганда. Как да направим така, че да има критично мислене? хората да могат е, да разграничават нещата. Как да позволим на европейските граждани да разграничават истината от лъжата, вярното от невярното? Бих искала да разбера как според вас бихме могли да събудим този критичен дух у гражданите, така че те да могат да разграничават нещата. Защото ако нещата не се разграничават, човек се подава на всичко, с което бива залят от пропагандистите. Председателят. Сега гостите ще имат възможност за отговори. Разполагате с 5 минути всеки един от вас. Най-напред, нека да чуем Андрю Ретман. Yes, hello again. Thank you, thank you for giving me the floor again. Благодаря, че отново ми дадохте думата. Беше зададен въпрос за различните начини на провеждане на кампания за излизането на Великобритания от Европейския съюз. Знам, че в рамките на тази кампания се говори за економическите последици от излизането ни от Европейския съюз. Аз имам ясна позиция по въпроса. Преди три седмици, когато бяха извършени терористичните нападения тук в Брюксел, политици като Найджел Фараш и други провеждащи кампания за излизането на Великобритания от Обединеното, от Европейския съюз, веднага излязоха с изявления по социалните медии. Издания като Daily Mail и други подходиха по същия начин, подстрекавайки омраза, и подклаждайки ксенофобията, като използваха много силни картини. Силата на фактите трябва да се противопостави на пиара. Напълно съм съгласен с двамата оратори, които отстояват тази позиция. Да вземем за пример досиетата от Панама и онова, което правят руските медии. По отношение на досиетата от Панама, въпреки че имаше много активни опити за манипулация, истината излезе на бял свят. В свободни общества, като Съединените щати, въпреки пропагандата, истината бързо излиза на бял свят от правителствата се изисква да си свършат работата. Някой попита дали начина по който медиите отразяват деянията на Дейш не са нещо като порнография на насилието. Да, съгласен съм с това. Този похват широко се прилага от лошите медии в Европейския съюз. Трябва да осъзнаваме какво е тяхното въздействие върху младите хора. Някои говориха за корупцията в Украина. Да, съгласен съм с това. Факт е корупцията в Украина. Но как използва Русия този факт по отношение на референдума в Холандия? Използва го като разпространяваше лъжи за споразумението с Украина. Твърдеше, например, че ако Украина стане член на Европейския съюз или ако бъде сключено това споразумение, на наша територия свободно ще навлязат украински фашисти. Директивата за аудиовизуалните услуги, полезното взаимодействие между социалните медии и борбата срещу радикализацията онлайн. Мисля, че по тези въпроси могат много по-компетентно да се изкажат колегите ми експерти тук. По въпроса за радикализацията вече разполагаме с необходимата нормативна уредба и с техническите средства за борба срещу детската порнография, например, установени в партньорство с Microsoft и други корпорации. Много е трудно да се отграничат радикалните идеи от радикалните идеи, които могат да прераснат в престъпни деяния. Нека отново цитирам Американската конституция. Тя прави разлика между двете съгласно Американската конституция, радикални идеи, които е вероятно да прераснат в престъпни деяния, са онези идеи, които крият реална заплаха от насилие. Едно е да разпространяваме само радикални идеи, а друго е да радикализираме и да предоставяме пряко помощ за отпътуване до Сирия, например. Господин Шафхаузер каза, че съм пропагандист и май дори и фашист. Аз също би го квалифицирал така, ако бях грубиян. Мисля, че вие по-често сте свидетели на такива изблици тук в сравнение с мен. Много е важно да подвеждаме под отговорност правителствата си. Ние като журналисти, досиетата от Панама имаха за цел да разкрият проблема с корупцията. Не става дума за това дали подкрепяме лично някого или не. Господин Пермуй говори по този въпрос. Аз имам доста по-различен опит от опита на господин Пермуй. Всъщност съм от Полша, семейството ми е избягало от комунистическия режим там. Съжалявам, че интелигентен човек като господин Пермуй постави на едно ниво в анализа си американската администрация с администрацията на Путин. Постави на едно ниво американските медии и медия като спутник. Не мога да приема това, тъй като една медия като спутник – извършва престъпни деяния, подстрекава към насилие. Тази медия разпространява невярна информация, прилага анахронистки методи. That's me. Ahora tiene la palabra el señor Jesse. Председателят. Благодаря. Ежи Помяновски има думата. Euh, Аз вече разговарях с въпросите, които бяха зададени от един колега. Ще взема отношение по други въпроси. Направих ясно разграничение между руската пропаганда и Даиш заявих още в началото на изявлението си, че има ясни разлики между двете. За това и трябва да подходим по различен начин към двата проблема, да предприемем съразмерни действия. Заявих обаче, че и двете пропагандни машини ни се отразяват в много голяма степен. Втория въпрос, върху който се спрях, е придобиването на медии от посредници в източна Европа. Това е един от инструментите, от които активно трябва да се възползваме. Трябва да проследим незаконните финансови потоци на ниво посредници, оправомощени лица или други дружества, които не участват в пазарната конкуренция, а преследват свои стратегически цели. При всички положения предлагам да се приложи една такава мярка. Нещата не се свеждат до Европейския съюз, а до Украина. Например, един арестуван в Австрия олигарх Фирташ е придобил телевизионен канал в Украина. Ако се опитате да намерите информация по тези въпроси в интернет, ще видите, че не е толкова лесно. За това и трябва да се работи на ниво Европейски съюз трябва в директивата за аудиовизуалните услуги да се закрепи изискване за прозрачност по отношение на финансирането и режима на собственост на медиите. Какво още може да се направи във връзка с тази директива? Вземам отношение показаното от господин Буштинаро за криминализирането на сайтове в интернет и на самопровъзгласили се радикални ислями, които, имами, които проповядват идеите си по интернет. И тук може да се работи за проследяване на финансирането на подобни уебсайтове. Аз самият не съм специалист по аудиовизуални услуги, но когато говоря с експерти, те също призовават за предвиждането на подходящи инструменти, така че да се извършва наказателно преследване по казуси, при които журналистиката прекрачва определени граници и подстрекава към престъпни деяния или прераства в такива. Затова и трябва да има ясни инструменти, които да правят ясна разлика между това, което е допустимо и това, което не е. Ще трябва също така да обсъдим и въпроса за общественото финансиране на медиите, за това как то може да се използва, за да бъдат подпомогнати те в своята мисия. По въпроса за това дали пропагандата винаги е съществувала или не. Този въпрос никак не е сложен. Разбира се, когато хората разговарят помежду си, те се опитват да си въздействат един на друг. В отговор на казаното от господин Панцери, можем да се справим с това единствено като установим равновесие в политиката, в медиите, във всички други области. Ако се установи равновесие, ако никой не се ограничава в избора си на предпочитана медия, то тогава няма да има проблеми. Господин Пермуй може да продължава да следи Fox News и Спутник. Аз не следя нито една от тези две медии. Въпросът е да имаме право на свободен избор в Москва правото на свободен избор е ограничено и от това проистичат проблеми. Господин Жан-Люк Шафхаузер може да създаде телевизионен канал и да излъчи негов директор в Москва. Но мога да му кажа, че няма да му е лесно, освен ако този канал не преследва политиката, която самият господин Шафхаузер изложи. Когато няма равнопоставеност между отделните действащи лица, няма и равновесие. Когато няма равновесие, възникват проблеми. За това говорим, а не за нещо, което съществува вече от хилядолетия. Бяха зададени и някои други въпроси, които не се отнасят точно към моя ресор. Господин Шайк, имате дума. Мислех, че в Европейския парламент ще е малко скучно, но се оказа, че не е така. по първия момент, върху който се спряхте, за пропа... руската пропаганда и пропагандата на ислямска държава. В Европа живеят десетки хиляди мюсюлмани, а при най-оптимистичен сценарий Ислямска държава е успяла да вербува най-много 5000. Нека сравним това с руската пропаганда, която явно насърчава, ако не фашизъм, то поне някакъв вид авторитарност. Нека сравним двете явления и се запитаме, кое от тях е по-вероятно да прерасне в насилие. Отговорът на този въпрос зависи от това как двете машини мобилизират своите следовници. Ислямска държава, разчита на общи послания, които отправя към общността тук в Европа, както и на по-конкретни послания към своите активисти. Те биват насърчавани да действат както използвайки насилие, така и по мирен път – Мога да ви дам за пример крайно десни групи, които попречиха на проявите в памет на жертвите от терористичните нападения в Брюксел. Тогава полицията се намеси. И именно в един такъв момент се задейства и пропагандната машина. Тя се опитва да въздейства на хората. Не искам да правя сравнение между двете явления. Но при всички положения руската пропаганда нанася повече вреди. Тя е насочена към разцепление в Европейския съюз. Русия използва беженските потоци като оръжие срещу Европа. Тя е сред основните поддръжници на режима на Асад, а режимът на Асад носи отговорност за повечето разселвания в тактическо отношение по-опасна ислямска държава. Тя подстрекава своите следовници към масови убийства. Русия не прилага този похват. Има разлика между двете явления в стратегическо и в тактическо отношение. Някои от вас говориха за проблемите в Близкия изток, в Саудитска Арабия и Катар. В тези общества се наблюдава остра необходимост от промяна, но нека си припомним, че промяната не може да се постигне от днес за утре, не може да бъде привнесена отвън. Затова, според мен, трябва да се работи на местно ниво. Трябва да се опитаме да убедим тези общества да се променят. За това ще са ни необходими много време и значителни инвестиции. Няколко думи за така наречената порнография на насилието за която говориха някои от изказалите се до тук. Аз живея в Канада. Ние тук потребяваме американски медии. Изложени сме на американската пропаганда, която представя Съединените щати като герой, изправил се срещу останалата част от света. И това е пропаганда, която се използва от различни групи, политически или религиозни, както и економически формирования. За това и говорих за ценностите, за това, че трябва да отстояваме ценностите си като във всяка една битка настъпва и едната и другата страна. Понякога те са в настъпателна, понякога в отбранителна позиция. Никога няма да можем да изкореним пропагандата. Това е невъзможно. Същото въжи и за уебсайтовете, които подстрекават към престъпни деяния. Няма да можем да се справим с това явление във века на информацията. Нека ви дам за пример Ира. Тогава можеше да се пресече до някъде пропагандата, тъй като на журналистите се даваха инструкции да не публикуват това или онова. Но това е невъзможно в днешно време когато информацията се движи толкова свободно по интернет. Единственото, което можем да направим е да наблюдаваме потока на данни по страниците в интернет. Той може да се наблюдава от спецслужбите. Те могат да извършват кръстосани проверки на IP адресите на определени лица да следят с кого се свързват тези лица по интернет. Може да се възползваме единствено от подобни техники за разследване. Никога няма да можем изцяло да блокираме уебсайтовете, а дори и да ги блокираме, още на следващия ден те ще използват е, сървър в друга държава, например. И накрая няколко думи за имамите и по-точно радикалните имами. Не искам да се меся по въпроси, свързани с свободата на словото, но някои изказвания подстрекават към омраза, независимо дали става за антисемитски или ислямофобски изказвания. Понякога наистина мога само да се чудя на онова, което правят някои радикални ислями, като имами, като например някои имами в Брюксел – които радикализират младите хора, подстрекават ги към конкретни действия. Четох за един такъв имам, който е потиквал младежи в Брюксел да заминат за Сирия. Един от тези младежи след това се е завърнал вероятно тук и е бил замесен в едно от терористичните нападения. И поради това подстрекаването към насилие, подстрекаването към отпътуване към Сирия и към извършването на такива нападения е нещо, с което трябва да се справим по линията на градивния диалог. Трябва да излагаме логични аргументи. Трябва ясно да заявим, че когато млади хора, деца се подстрекават към насилие, то се прекрачват определени граници и че на това трябва да се сложи край. Учените също могат да се борят срещу радикалните имами. Председателят, съжалявам, но времето ви изтече. Учените също могат да Подтикнат членове на ислямската общност да се противопоставят на радикалните има. Председателят, благодаря ви, благодаря на колегите, участвали в разискванията, благодаря и на господата Ретман, Помяновски и Шейк. При всички положения сега разполагаме вече с повече информация. Давам думата за заключителни думи на госпожа Фотига. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за днешните дебати. Според мен, те наистина ни са повод за размисъл. Ще са ни много полезни в, раб... при работата по доклада. Съгласна съм с някои колеги, които казаха, че може би трябваше по-рано да сложим начало на този процес. При днешните разисквания се спряхме върху стратегическата комуникация на две нива. От една страна от страна на Русия и от друга страна в южните ни съседки и в по-далечни държави. трябва да се спреми върху стратегическата комуникация, която осъществяват и редица радикални ислямистки организации. Понякога както държавни, така и извъндържавни субекти използват едни и същи методи, насочени срещу Европейския съюз. Трябва да идентифицираме тези явления, да говорим за тях, да разработим подходящи инструменти за противодействие. Искам да благодаря на латвийското председателство за неговите препоръки. Според мен тези препоръки бяха края камък в процеса на определянето на ролята на стратегическата комуникация, на установяването на необходимост от противодействие на общо европейско равнище. Благодаря на Европейската комисия за неодавнашното и съобщение към съвета и парламента. Това съобщение, според мен, съдържа някои много полезни предложения, които можем да възприемем Приветствам унези колеги, които се спряха върху необходимостта от преглед и изменение на директивата за аудиовизуалните услуги. Във века на интернет, във века на изключително добре развити инструменти за комуникация, тази директива е от голямо значение. И накрая, нека благодаря на всички наши гости, експерти. Изключително интересно бе изложението на третия експерт и по-точно неговото предложение да окоръжаваме млади хора, завърнали се от държави като Сирия, Ирак, и други подобни региони да говорят пред обществеността за онова, което са преживели. Това може и никак да не е лесно, но ще е една голяма крачка напред. Ако си мълчим, ако се ограничим с ролята на безучестни наблюдатели, то ще пропуснем и шанса за активна намеса от наша страна. Бе упоменат и Азовският батальон. При всички положения в Украина има корупция. Може би след разкритията по досиетата Панама, не би било особено уместно да заклеймяваме само една страна, която продължава да се бори срещу тежкото наследство от миналото, от времето на Съветския съюз. Ние подкрепяме тази страна в този процес и ще продължим да я подкрепяме. Благодаря на госпожа Фотига. Първите разисквания по доклада ще бъдат на 24 май. Крайният срок за внасяне на изменения е 26 май. Гласуването в Комисията по външни работи ще се състои през месец юли. С това приключихме по тази точка. on me reconnaît. Voilà, bonjour euh, à, à tout le monde. И така, добър ден. Добър ден. Е, бях помолен да поема председателството на комисията, защото председателят и всички заместник-председатели отсъстват. И така, сега ще е, пристъпим към Тунис. Има проучване Европейската политика в Тунис преди и след революцията. Ние като комисия поръчахме това поручване. Е, то е допълнение към доклада, който ще обсъждаме. Доклад, чийто автор е колегата Сталдо. Преди обаче да му дам думата, е, бих искал да поканя госпожа Римайди, е, която е професор по международно банкиране и финансова системи в е, Висшето търговско училище на Мореал. Тя е председател и е, на е, е, е Сдружението на економистите между Европейския съюз и Средиземноморието, а също така и на университета Европа Средиземно море. Тя любезно прие е, да е, ни представи мнение доклад. По принцип, е, той трябваше да ни бъде представен в деня на атентатите. Госпожо професор, благодаря ви за присъствието. Незабавно ви давам думата и после ще дам думата на Касталдо. Благодаря ви, благодаря на всички. За мен е чест е, да участвам в работата ви днес, за да споделя с вас част от заключенията от нашето проучване. Ще продължа на английски язик, защото проучването беше изготвено на английски язик. Най-напред бих искала да благодаря на парламентарната комисия за отправената покана да ви запозная с оценката на взаимоотношенията между Европейския съюз и Тунис преди и след революцията. Искам да подчертая нещо друго, нещо, което е много важно. По-настоящем Тунис е на кръстопът не само за да се бори с е, терористите, отраснали на нейна земя, но и с износа на терористи. И за мен, като тунизийка, аз съм тунизийка, е, е, съжалявам, че трябва да заявя, че страна, която беше спокойна, е, която се стремеше преди революцията към демокрация, е, сега вижда, че нейните младежи са разочаровани и че те се насочват към терористични организации. Е, според мен, те са крехки жертви. Те са крехки жертви не само на пропагандата, за която говорихме току-що, те са жертви и на манипулация от медиите и от религията. Това е много голяма заплаха за малка страна като Тунис е, страна, е, която до революцията имаше една носна економика. Отново виждаме, че економиката не е достатъчна. Трябва да има интегриран подход. Той трябва да е политически, социален и економически, за да се даде възможност дадена страна да благоданства и за да може младите и хора е, да имат бъдеще, да е, очакват да намерят работа. Като тунизийка споделям своето лично мнение. Сега искам да се върна към проучването. Какво се опитахме да преценим? Какъв въпрос се зададохме? Е, какво трябва да бъде партньорството между Европейския съюз и Тунис, и Тунис за бъдеще? Ние направихме наша собствена преценка, като се допитахме и до партньори в гражданското общество в Тунис, официални представители на правителството и на други организации. Е, Тунис е главен партньор е, сред страните от Средиземно море от 1995 година насам, когато е подписано е, първото споразумение за асоцииране. През 2008 година е подписано споразумение за свободна търговия. Първата страна, която подписва подобно споразумение с Европейския съюз, именно Тунис, т.е. огромно партньорство с Европейския съюз, което се отразява на економическото развитие на Тунис, но също така така е, Европейския съюз се установява като ключов партньор на Тунис. През 2012 година се създава привилегировано партньорство. Това е също първата страна е, от, южната, от, от, от, от, от южната страна на Средиземно море, когато се подписва такова споразумение. Ако погледнем региона от Сирия до Либия до Марокко, единствената страна, която е в процес на демократизация и е, която е, е извървяла целия си път. Е, това е, е, са нови възможности, но това също така предполага и основни предизвикателства, ако страната не е добре подготвена за да навлезе в такъв процес. Процесът е динамичен, това предполага много неизвестности, много основни рискове, с които ние трябва да се справяме и към които трябва да се отнесеме много внимателно. Колкото до отношенията с Европейския съюз, през последните години имаме мобилно партньорство. Единствената страна, която има мобилно партньорство с Марокко и с Йордания. Е, е, също така и е, преговори по цялостно споразумение за свободна търговия. Само с Тунис и Марокко се водят преговори за подобни споразумения. Е, няма да навлизам в подробности, но все пак трябва да имаме предвид какво означава това за страната, за заетостта там, какво е значението за е, структурната адаптация на всеки отрасъл в економиката. И страната трябва да се отнася много внимателно към това. През следващите минути ще се спра на политиката преди революцията. Това е много важно, за да се разбере как е, народа на Тунис възприема Европейския съюз и според мен, предвид е, е, преценките, които сме направили, е, това се свежда до промяна в интереса интереса се променя спрямо самодържавието, което прилагаше предходния президент. Тоест, сътрудничеството е, може да се сведе до е, сигурност срещу убежище, търговия срещу помощ и е, е, липса на свобода срещу свобода. По тези оси Европейски съюз развиваше сътрудничеството преди революцията. Е, сигурност срещу убежище. Е, Тоест, е, основно се работеше по въпросите на сигурността. В известна степен имаше мълчание по скромните реформи във връзка с демокрацията, да не говорим влушаването на демократичната ситуация. Спомням си, че идвах в Европейския парламент преди революцията и си спомням какво казах. Трябва интегриран подход между економика, политика и социални аспекти. Това беше преди революцията и бях една от, е, една от малкото, които говориха още тогава за това. Нека да имаме интегриран подход. Нека първо да се спрем на економиката. Политиката ще последва, но политиката не последва. Избухна революцията. Е, е, беше нарушен обществения договор между предходното правителство и гражданите. На е, втория въпрос търговия срещу помощ. Отваряне на пазарите, т.е да се насърчава държавата да бъде по-открита, да бъде либерализирана. Но трябва реалистично да преценим как се отразява това на заетостта, на регионалното развитие и прочие. Има много региони, които са в неблагоприятно положение в Тунис и подобно на страни в Европейския съюз. В Тунис те обикновенно е, се постави ударението на метрополията, на столицата, е, докато други е, градове, като Бозит, например, изостават в развитието си. И е, младежите са безработни. Всички знаят това. Какво са направили? Нищо. Естествено, че се пренебрегнаха много важни системи, е, аспекти, а именно устойчиво и приобщаващо економическо развитие. Много економисти, включително и аз, казваме, е, че трябва да има е, равен подход, е, равноправен подход спрямо економическото развитие. Всички да участват, всички да се възползват от ползата от економическото развитие. Не говорим за 7-8% економическо развитие, а някакви 4% години наред преди революцията но все пак, все пак е, този регион беше в неблагоприятно положение и дори си остава и сега. Сега, а, е, какво, е, сега говорим а, социални помощи срещу свобода пренебрегна се политическото измерение на социалното развитие. А социалното развитие е от ключово значение за определена страна, на определена фаза на развитието им, особено когато мнозинството от младите хора и от населението са грамотни, те очакват да имат работа и да изграждат страната си но социалното развитие в определени региони е, на страната е, са постигнали резултата, който всички знаем. Настъпи резолюцията, беше нарушен обществения договор и цената на това беше огромна е, защото това беше зараза спрямо останалите страни, където проблемите са същите, младите хора са недоволни, младите хора нямат никакви въжделения. Това беше е, прак резултат от лошо управление, лоша политика, а едновременно е, с това е, тези правителства бяха легитимирани от международната общност. Така, при революцията имаше два процеса. В началото несигурност, и риск. И то много голям риск. Демократизация и дестабилизация. Два успоредни процеса. Единия е положителен. Надяваме се, че нещата са за добро, за демократично управление, за демократична страна, но едновременно с това факторите за дестабилизиране са огромни. Ние ги видяхме, можете да ги видите както от ляво, така и от дясно. Либия е във война, Алжир не е демокрация, далеч не е демокрация. Египет върви назад. И аз мисля, че е много важно да се има предвид, че може би това е единствената, може да има и други, но а, а, при продължителна нестабилност и регионални конфликти. Така, а, преди революцията имаше неустойчива стабилност. Всички знаеха, че това е въпрос на дни, на седмици или на години. Така че просто беше е, продължен е, контрола на обществото върху економиката. И пак казвам, безработица, нарастващо неравенство, социален дискомфорт. Е, сега, какво стана след революцията? В рамките на процеса на демократизацията и на дестабилизацията имаме нестабилна неустойчивост. Тоест, страната е нестабилна. Защо? Кои са факторите? Очевидно имаме участие и представителство на най-различни групи в обществото в изработването на политиката. Всеки иска да му се чуе думата, всеки иска да се вземе предвид неговото мнение приобщени бяха ислямистските партии. Години наред те бяха изключени, докато сега получат възможността да вземат властта. Не се знае какво точно става. Сега те искат а, да запазят влиянието си на политическата сцена, и това са огромни предизвикателства, особено предвид ставащото в други страни, особено в Либия, както и в други страни, в Ирак, където нараства властта на терористичната групировка Даеш. Тоест, огромна несигурност, изключителни економически затруднения. Международния валутен фонд е, подписа ново споразумение с е, е, правителството на Тунис за 2,5 милиарда. От економическа гледна точка аз така и не знам как ще страната ще плати този дълг. Обаче правителството реши да издаде облигации, но не знам как ще плаща отрязъците на тези облигации. Тоест, е, страната е, е, задлъжнява и задлъжнява и задлъжнява. Кой ще плаща, като се има предвид безработицата в двойни цифри? На пазара на труда няма никакви възможности, така че, пак повтарям, не знам кой ще връща борча. сега, третия фактор за нестабилността това са предизвикателствата на региона и на регионалните конфликти. Сега, Деш, Деш, в страната, в селата, в бедните села, какво е бъдещето на младите хора там? Може би ислямска държава, може би това е бъдеще. Това е много опасно, много опасно за младеща и ние трябва да съзнаваме това, защото нещата са на лице те четат вестници, това е факт. Е, сега, по економическите аспекти. Е, Тунис изнася много стоки към Европейския съюз, внася стоки, но е, преди години е подписано споразумението за свободна търговия, но има дефицит в текущата сметка. Дефицита в текущата сметка трае от години и не е настъпила промяна. Ако има економическа криза в Европейския съюз, като си има предвид, че економиката не е диверсифицирана, основният економически партньор на Тунис си остава Европейския съюз и определени страни. Та, ако има дълбока економическа криза, е, ще има тенденция е, към спад на економическите дейности в Тунис. Това вече стана между 2009 и 2010 година и е, това се отрази и на, е, е, и на, и на баланса в економиката на Тунис. Преките чуждестранни инвестиции, Тунис не привлича преки чуждестранни инвестиции. Дори нивата са много по-низки в сравнение с Мексико. Е, дори е, е, чуждестранни инвестиции от Европа в Мексико. Сега, как се промениха взаимоотношенията след революцията? Веднага след революцията имаше прозорец за нови възможности, за засилено сътрудничество. Процеса на демократизация би могло да означава спазване на европейски стандарти особено ако мнозинството на населението се стреми към съвремени ценности, свобода, равенство и прочие. Но това също не е сигурно защото има други части на населението, които може би е, се стремят към по-консервативни и по-ислямски ценности, които на практика е, по време на първите избори и като тунизийка аз бях много изненадана от от е, е, броя на хората, които гласуваха с ислямски партии. Някои от тях може би са разочаровани от економическите и социалните реформи, но е, това може да се промени. Баланса не е ясен. Второ, дестабилизацията. При дестабилизация възниква необходимост от подкрепа. Международни организации, е, Международния валутен фонд, Световната банка ни подкрепят, но за това има цена и бъдещите поколения трябва да платят тази цена. Но как ще я платят? Това е много важно. И това също е, трябва да е, бъде поставено на масата за унези, които правят политика в Тунис. Не е достатъчно да подписват облигации за поредния заем новите предизвикателства за по-задълбочено партньорство с Европейския съюз. Днес е трудно да се постигне единодушие. Защо? Най-различни фактори е, изразяват се широко политически възгледи, е, и критики, когато има допитване за области на сътрудничество. Ние смятахме, че от години е, това е едно солидно сътрудничество между Тунис и Европейски съюз по миграцията и по сигурността. Докато сега съвсем не е сигурно, че подхода на Европейския съюз е най-подходящия за Тунис. Особено ако тунизийците и гражданското общество там смята, че Европейски съюз поставя на първо място своите интереси като Европейски съюз. Затова е важно това да се обсъди с партньори в Тунис. Те настояват за балансиран подход. Сега, по политическото сътрудничество след революцията, предполага се, че Европейския съюз е, оказва пълна подкрепа на демократичния преход в Тунис, е, като е, се стреми да укрепи демократичния подход в Тунис, като изпраща делегации, като влага пари в този процес. И хората на място припознаха това Насърчават се демократичните ценности, демократичните стандарти, но но все още има разлика между е, риториката и това, което е, на практика се прилага като политика на Европейския съюз. Говори се за споделени ценности, за общ интерес, но това трябва да проличи на място защото приказките са едно, но е, това, което става на място, е, трябва, е, трябва да отговаря на реалните нужди на страната в конкретния момент. Например, е, е, е, сега се говори за сигурността интересите на Европейския съюз, е, мобилното партньорство и условията свързани с него. Сега искам да спра именно на това. Е, е, сега говорим за, за, за цялостен демократичен преход. Кои са принципите обаче, които се прилагат? И на това трябва да се има предвид е, за всяка конкретна страна. Сега, отново, економическото сътрудничество след революцията. Европейския съюз има предвид особените финансови затруднения е, за Тунис и е, финансова подкрепа за Тунис. Има много по-голяма възможност за маневри, за социално-економически реформи. Тоест, върви се към устойчиво развитие на Тунис. Ново мислене за подкрепа за малки и средни предприятия, регионална децентрализация, програма за такава, как да се развиват програми за области, които са в по-неблагоприятно положение. Когато обаче питаме хората на място за тяхното мнение, в момента се обсъжда либерализирането на търговията, особено от гледна точка на демократи... процеса на демократизиране. А, може би е, споразумението за свободна търговия средносрочно ще бъде благоприятно, но струва много скъпо краткосрочно, защото определени отрасли трябва да се пригодят. Някои отрасли се нуждаят в по-голяма степен от адаптация от други и това ще се отрази на заетостта. Заетостта заедостта и накрая социалното и културното сътрудничество след революцията. Европейския съюз подкрепя пораждането на гражданско общество, е, укрепването на организацията, е, е, на културния сектор и така нататък засилващо участие на тези организации в политическия диалог но отново възниква ключовия въпрос е как да се засили е, партньорството в образованието и научно-изследователската дейност. В заключение, а, а, кои са елементите на оптимален по-балансиран подход – първо, политическо, економическо и социокултурно сътрудничество въз основа на взаимна допълняемост и е, взаимен интерес, а не въз основа на е, едностранен интерес. Това ще се е, отрази на определени отрасли. Трябва е, да е, се засили сътрудничеството между партньорите, да се намали разликата между говоренето и реалната практика в политиката на Европейския съюз. Всичко да бъде от взаимна изгода и от гледна точка на съвместното развитие. И накрая в политиката и в диалога да бъдат приобщени всички ключови фактори от економическия, е, политически и културния пейзаж на Тунис. Благодаря ви много. Благодаря ви за това, че ми дадохте възможност да ви запознае с това поручване. Благодаря ви за представенето. Et euh, comme euh, je le disais tout à l'heure, euh, euh, je crois que le mieux c'est de passer maintenant. Мисля, е който е докладчик за отношенията между Европейския съюз и Тунис в настоящия регионален контекст. Ще чуем най-напред господин Касталдо. Той ще каже няколко думи за доклада си, след което, ако желаят и останалите политически групи, могат да вземат думата във връзка с проучването на госпожа Аяди и във връзка с доклада на господин Касталдо. Господин Касталдо, имате думата. Мерси боку, monsieur ле президент. Благодаря, господин председател. Удоволствие за нас да ви видим в новата ви роля. Фантастично се представяте. Скъпи колеги, от все сърце бих искал да благодаря на секретарята за отличната му работа. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Те бяха на разположение още от първата среща, която организирах, за да обсъдим доклада. Тунис, както чухме преди малко, е важна държава, която заслужава нашето внимание. Несъмнено, ако сте прочели проекта от доклада ми, сте видели, че съм поставил акцента върху значението на Тунис. Разбира се, чрез измененията ще подплатя допълнително доклада си. Нека да ви информирам, че крайният срок за внасяне на измененията е 22 април. Благодарение на вашите предложения ще успея да изготвя пълен доклад. Примерът за прехода в Тунис е уникален за арабския свят. Случилото се там допринася за сигурността не само на региона, но и на Европейския съюз. Не е случайно тунизийското общество получи награда за мир през 2015 година. Сега обаче Тунис се нуждае от нова стратегия, за да се превърне в наш привилегирован партньор. Бих искал да насочим вниманието си върху няколко въпроса. Мобилността, културата, научната и развойна дейност, социално-економическото измерение, политическите реформи. Да започнем с политическите реформи и институциите. Обеден съм, че трябва да подкрепим Асамблеята на народа. Многобройни са нападките срещу демокрацията, срещу изпълнителната власт. И това е съчетано с недостатъчно ресурси. Ето защо е важно да се спазят принципите на новата конституционна харта. Необходимо е да осигурим мерки на подкрепа, които да помогнат на тунизийския народ. В Европейския парламент ще има седмица на Тунис. Това е важен момент, тъй като ще може да изпратим ценно послание на Тунизийската асамблея и на цялата държава да не забравяме промените в наказателния кодекс, както и децентрализацията. Всичко това трябва да се случи доста бързичко, за да може да се сформират отделни региони. Подобрение трябва да има и по отношение на медиите, по отношение на ролята на гражданското общество, което е изключително активно в Тунис. То е активно, но до сега нямаше право на глас. Трябва да се насърчат економическите и социални промени, като разбира се това трябва да стане под формата на помощ. Може да подобрим координацията и с други международни фондове, но едно е важно. Всички ние осъзнаваме, че е важно да има адекватни условия, които да позволят използването на инструментите. Администрацията, инвестициите са важни, за да има растеж. Безработицата е не само един от основните проблеми, според мен това е основния проблем. Економиката трябва да бъде реформирана, трябва да се постигне растеж, за да може младите и то квалифицирани млади хора да могат да се присъединят към пазара на труда. Достъпа до микрокредитите, реформата на трудовото законодателство – са необходимост. Тунизийския дълг трябва да се превърне в инвестиционен проект. Конкретен проект, който да има своите измерения във всички сфери на живота. Трябва да подпомогне малките и средни предприятия. Те могат да, да помогнат за развитието на тази държава. Необходимо е да отчетем и регионалните различия. Знаем, че крайбрежието, а, севера и изтока на Тунис – са региони, които са по-добре економически развити, отколкото южната част на тази държава. В Европейския фонд разполагаме с регионални фондове. Можем да се получим от нашия опит и да го предадем в рамките на отношенията ни с Тунис. Заради кризата в Либия сигурността доста пострада. Много чуждестранни бойци се присъединяват към редиците на Даеш, което означава, че се нуждаем от действаща разузнавателна служба в Тунис. Разузнавателна служба, която да действа а, проактивно при спазване на човешките права. Необходимо е да има сътрудничество с различните агенции на Европейския съюз и най-вече с Европол. Тунис е част от е сред списъка на държавите, които трябва да си сътрудничат с Европол. Там има ресурси, които не трябва да подценяваме. Както каза госпожа професора, включването на пазара на труда на квалифицираните млади хора е от изключително значение, защото само така ще избегнем тяхното вербуване от ДАЕШ. Трябва да се борим с бедността и с маргинализацията в социално отношение. Същевременно обаче не трябва да се стига до режим, в който да има прояви на авторитаризъм. През 2014 година се сключи партньорство между Европейския съюз и Тунис, което беше само първата крачка в а, а, нашите отношения. Трябва да се улесни свободата на движението, да се либерализира визовия режим за студентите, за а, младите учени, бих казал също и за артистите, хората на изкуството. Бих искал да помоля Европейската комисия да действа решително заедно с държавите членки за постигането на тази цел. Сътрудничество в областта на академичните среди, в областта на научната и развойна дейност, на новите технологии, това са все аспекти, които ще подобрят демократичния облик на страната и ще ни помогнат да се справим с безработицата. Бих искал да отправя едно политическо послание. Нашата помощ за Тунис надхвърля економическата мощ на тази държава. Тунис може да се превърне в модел за Северна Африка и за мисиоманския свят като цяло. Много надежди бяха разбити. вследствие на арабската пролет. Затова е важно Тунис да разполага с различни инструменти. По същия начин поступихме и с Украина. Имахме продуктивни инвестиционни фондове. Да се помогне на Тунис не трябва да бъде само лозунг, трябва да има и конкретни действия. Това е важно както за Тунис, така и за целия средиземноморски регион. Проблемът ни е общ. Това означава, че решението трябва да бъде общо. Може да предвидим статут на привилегирован партньор в политическо отношение. В политическо, не само в економическо отношение. В миналото гледахме само на сигурността. Днес обаче имаме възможност да работим с една демократична държава, която спазва принципите и ценностите на Европа. Необходимо е да се възползваме от тази възможност. Както казваше Наполеон, може да сме спечелили а, известен терен, но никога няма да наваксаме изгубеното време. Така че да не губим време, да се възползваме незабавно от тази възможност. Сигурен съм, че с докладчиците в сянка ще успеем да постигнем тази цел – не можем да включим Наполеон в нашата дискусия, но все пак. Добре, благодаря ви за балансирания доклад, който се вписва в линията на Европейския парламент, а именно ние желаем да окажем подкрепа на тунизийските ни приятели. Смесената парламентарна комисия започна работа през февруари. Това е изключително добър инструмент, от който трябва да се възползваме ефективно. Та в този контекст смятам, че би било добре да има и втора среща на смесената парламентарна комисия тази година. Смятам, че това ще бъде ясен политически сигнал с оглед на нашата подкрепа. Сега да чуем политическите групи и докладчиците в сянка след това. Господин Чеза е пръв от името на ЕНП. <laughs> No, volevo intanto congratularmi, congratularmi con... Eh, е, добре би било господин Брок да види как е, добре председателствате. Аз бих искала да поздравя колегата Касталдо за отличната работа и за начина по който организира сътрудничеството ни. Наистина исках публично да ви благодаря. Е, оценихме подобаващо направеното от вас. Вашия доклад е пълен и конкретен. Вие сте се спрял на четири а, основни оси и го правите напълно, напълно основателно. Искрено ви благодаря за начина по който представихте съдържанието на доклада днес. Да, действително, смятам, че се нуждаем от конкретно и сериозно сътрудничество с Тунис а, положението го изисква. Да, от 2010 година бе направен напредък, но тъй като говорим за фаза на демократизиране, е необходимо, както каза колегата Касталдо, да избегнем дестабилизирането на страната. никога не трябва да забравяме дестабилизацията. Както вие казахте, госпожо, Тунис отбеляза напредък, мина през а, огромни трудности, трудности, които поставиха страната в економическо и политическо а, объркване. А, да не забравяме, един милиона души бяха изоставени в Тунис, а това вреди на интересите не само на Тунис, но и на Европа. Нека ви напомня географското местоположение на Тунис. Тунис играе жизнено важна роля на посредник между Европа и Средиземноморския регион. Стабилността в Тунис е от значение за сигурността на целия регион, за сигурността на целия ни континент. Нещо, което каза и колегата Касталдо. Вие лансирахте идеята за седмица на Тунис а, в парламента. А, това е чудесно. Аз съм ходил в Тунис, срещал съм се с тунизийски депутати и съм им обяснявал как действат нашите политически групи, как работим тук в Европейския парламент. Целта беше да а, науча тунизийския парламент как да работи. През есента ще има регионални избори. Така че наистина говорим за демократичен процес, който заслужава нашата подкрепа. Ако искаме да имаме успешен демократичен преход, нашият парламент трябва да играе важна роля. В момента се провежда важна реформа в областта на правосъдието и е, по отношение на автономността на различните региони. Можем да окажем помощ в това отношение. Можем да помогнем с конкретни действия. Важно е, че имаме тази възможност да обсъдим различните аспекти днес. Разбира се, всичко това е в допълнение към институционалните реформи. Нека обаче да не се залъгваме в економическо отношение. Економическата помощ е абсолютно необходима и тя трябва бързо да бъде отпусната от Европейската комисия. Не може да си позволим лукса да имаме нова зона на нестабилност в региона. Трябва да има стабилност в Тунис. И а, това, което предлагате в доклада е изключително добро. По отношение на сигурността, трябва да се задейства Европол и в това отношение не трябва да се залъгваме. Трябва да помогнем на Тунис по отношение на сигурността. Всяко едно евро, което отпускаме за економиката на Тунис, е евро, което отпускаме за сигурността в Европа. Трябва да вземем предвид всички аспекти на този проблем. Смятам, че докладът ви ще бъде приложен буквално. Аз го изчетох изключително внимателно. Разбира се, в ЕНП възнамеряваме да внесем някои изменения във връзка с економическите въпроси и с елемента сигурност, но целта ще бъде да се засилят допълнително тези два аспекта. Европейския съюз трябва да действа по-твърдо, по-конкретно, за да помогне на Тунис. Рисковете са огромни. Аз ви говоря в качеството си на италянец. Тунис е срещу нас, разбирате ли? Ние сме много близо до тях. Ако не помогнем на Тунис, ще имаме още повече миграционни проблеми. Така че си заслужава. Заслужава си да опитаме. Да не забравяме и междукултурния диалог, междурелигиозния диалог – а, такива има в Тунис. Там християните биват уважавани, другите а, религии а, биват уважавани. Така че наистина докладът ви идва в точния момент. Благодаря ви, господин Панцери, председател на делегацията за държавите от Магреб. Благодаря ви. Само два коментара бих искал да направя. Първо, бих искал да кажа нещо във връзка с доклада и на второ място да кажа няколко думи във връзка с чутото от госпожа Аяди. Всъщност няма какво толкова да добавя във връзка с доклада и аз бих искала да благодаря на господин Касталдо, на докладчика. Господин Касталдо наистина създаде една добра, конструктивна атмосфера на работа. Текст, който предлагате, е много добра изходна точка. Вие се базирате на един добър економически, социален и политически анализ на случващото се в Тунис – наистина много напредък е на лице в Тунис. От името на социалистите и демократите възнамеряваме да внесем изменения в някои отношения и по-специално по отношение на правата на човека, участието на гражданското общество от една страна и от друга страна споразумението за търговски обмен, което не трябва да бъде само търговски инструмент, а инструмент, който да позволи който да бъде от полза на цялото общество. Доклада предполага сериозна работа и се надявам, че тя ще успее да съчетае вижданията на всички политически групи в Европейския парламент. На следващо място а, към госпожа Аяди бих искал да кажа следното. Когато обсъждаме Тунис, се натъкваме на доста сложен дебат в Европа. Въпреки всичко успяхме е, да се споразумеем за това, че Туни, също както Украина, заслужава да се ползва с приоритет. Това съвсем не беше лесно в началото, не беше очевидно, но успяхме. Успяхме, защото смятаме, че това е важно за нас, за региона, за Европейския съюз, за гражданите на Европа. Необходимо е да покажем, че промените, които започнаха с арабската пролет, могат да станат факт. Необходимо е Европейския съюз да разбере, че може да има промени в другите държави, ако демократичният преход е структуриран. Така че започнахме да създаваме един добър процес, който ще ни доведе до положителни резултати. Не трябва обаче да се а, държим прекалено бащински. А, не трябва обаче да си спестяваме и критиките. В многобройните си връзки с арабския свят установих, че много често а, тези хора гледат на помощта като на нещо, което им дължим. Вие трябва да ни помогнете. Точка. Принципа е повече за повече. Аз обаче смятам, че в случая с Тунис не това е дамоклевия меч. Подкрепата, на подкрепата наистина се гледа като на възможност да се структурира самия процес. Там наистина се очаква да има взаимно сътрудничество. Необходимо е прецизно да опишем различните инструменти за помощ, които ще използваме, за да погасим критиките, които могат да възникнат в Европа. Да не забравяме, че и в Тунис биват отправени много критики, нещо, което ни напомни господин Чеза. Парламентарният преход и парламентарната работа в Тунис се извършват прекалено бавно. Трябва да си го признаем. Затова е важно политическото решение. Изключително важно е да го повтаряме. Не може този процес да трае вечно. На следващо място, сформирането на политическите партии. Политическите партии не трябва да защитават само техните интереси, да се явяват на избори и да ги печелят след което да се разпадат, защото е, партията се е била сформирала само за изборите, а всъщност интересите са многопосочни. Това не е в интерес на Тунис. В Тунис има дълбока традиция по утвърждаване на гражданското общество. А утвърждаването на гражданското общество е най-добрата защита срещу насилието. Трябва да се борим с тероризма. Но да използваме борбата с тероризма, за да се въведе там отново смъртното наказание, би било грешка. Когато казвам, че трябва да въведем определени условия, имам предвид точно това. Не желая да налагаме европейските ценности на Тунис или на която и да е друга държава. ние не трябва да получаваме останалите, но има точки, по които нашето мнение трябва да бъде уважавано. Господин Башир, от името на консерваторите, той е докладчик в сянка, имате думата. Бих искал да благодаря на господин Кастадело, докладчик, за цялостния преглед на положението в Тунис. Е, структурата на доклада има фокус, фокусира се върху четири части и е, по този начин те стават по-ясни. Бих искал е, да се спра на някои области, които са особено важни, поне според мен. Първо, економическото развитие ще бъде цокала на сигурността и безопасността в Тунис. Ще се създадат работни места за обикновените хора, ще се създадат дадат възможности за младите хора и по този начин те ще бъдат отклонени от радикализацията. Бих искал да подчертая ролята на държавите членки в Европейския съюз за развитието на Тунис чрез търговски връзки. Нека насърчаваме економическия ръст чрез малките и средни предприятия, да насърчим вътрешната реформа за намаляване на бюрокрацията и стимулиране на економическия растеж. Внимателно да управляваме макроекономическата помощ. Това може може да помогне, но това трябва да се съчетае с конкретна макроекономическа полза. С друга дума, да се създават мостове, летища, а също така да се, упраж... да се обучават учители, как да се е, справим с недостига на вода. Това е, откликва на нуждите на хората, на обикновените хора. Насърчаването на политическите реформи е важно, но трябва да имаме е, по-скоро цялостен подход към правителството, а не разпокъсан подход, защото това, задълб... това застрашава реформата и политически ангажимент в политическия процес. Колкото до сигурността и безопасността, нека подобрим обмена с, на най-добри практики, за да се преборим с тероризма. Но нека не забравяме, че без сигурността в Либия трудно ще се постигне сигурност в Тунис. Искам да подчертая, че реформата на образователната система е изключително важна, когато трябва да се борим с радикализирането на младите хора. Като цяло, господин Касталдо се е съобразил с нашите безпокойства, когато е разработил доклада. Благодаря му за което. Независимо от това обаче ще представя изменения по области, които според мен заслужават по-голямо внимание. Председателя сега господин Кючук, господин Кючук ще говори от името на либералите. Благодаря. името на колегата Хилде си искам да благодаря на колегата Фабио Касталдо за взаимодействието му с докладчиците в Сянка при работата по първата редакция на текста. Тунис може да се намира и в силна позиция след арабската пролет, но е изправен пред огромни предизвикателства във връзка с сигурността. Не можем да позволим на страната отново да потъне в хаос поради действията на Ислямска държава и други реакционистки сили. Затова и този доклад бе изготвен своевременно. Алде има някои бележки по него, които ще бъдат отразени в нашите изменения. Първо, връзката между този доклад и положителните промени в областта на търговията. Трябва да бъде подчертана. Разполагаме с надежна информация от източници в Тунис за това, че поставянето на официалното начало на плана за стратегическо развитие за 2016-2020 година е отложено за края на тази година. Предстои планът да бъде прият от тунизийския парламент, което ще стане едва в края на този месец. Ако приветстваме плана още преди неговото официално приемане, това според нас би било едно прибързано действие. По въпроса за генералния план за Тунис. Според нас Тунис получава достатъчно финансиране от международната общност, но тунизийските власти нямат ясни стратегически идеи за изразходването на тези средства. Затова вместо да предоставяме допълнително финансиране, нека окоръжим Тунис да се възползва максимално от вече наличните ресурси в полза на своите граждани и своето общество. И накрая, господин председател, трябва да кажем няколко думи за необходимостта от споразумение за обратно приемане с Тунис. Миграционният и бъженският натиск са от особено голямо значение. Наскоро преосмислихме в светлината на този проблем отношенията си с Турция, но нека обърнем внимание и на страните от Магрева. Госпожа Вержия. Благодаря, господин председател. На е, свой ред ще се присъединя към концерта от възхвали по посока на колегата, автор на доклада. Ние сме свикнали да работим заедно. Повечето от докачите в сянка също. Бих искала основно да се спра на ролята на стратегията за Тунис и на значението, което много изказали се подчертаха. Необходим е план Маршал. Необходимо е същински привилегировано партньорство, същински балансирано партньорство, което да не се основава само на економическия залог. Поне според мен това е изключително важно. И е, искам да наблегна предвид е, и това, което е, вие, госпожо професор, казахте. Е, Та, бих искала да поставя ударението върху това, че много тунизийци днес все още остава с впечатлението, че партньорство с Европейския съюз обслужва в по-голяма степен интересите на Европейския съюз, отколкото интересите на Тунис. Така че, ако е, искаме да избегнем и е, това бащинско отношение и критиките трябва да бъдем много чувствителни е, към тези въпроси. Някои реформи вървят в правилна посока. Структурните реформи, е, кодекса за инвестициите. Е, и аз обаче виждам, че е, при някои реформи обаче има двоен стандарт. Е, за това, за това е, смятам, че трябва да се търси по-добър баланс между е, заемите, които Европейския съюз отпуска и даренията, които Европейския съюз отпуска. За разлика от това, което каза колегата Рал, не смятам, че от революцията насам сме изсипали дарения в Тунис. Дълга на Тунис се увеличил с 20% и Тунис е трябвало да е, сключва заеми на международните пазари, не чак от лихвари, но все пак лихвените проценти са непоносими за стопанството на страната в момента. Не бива да забравяме това е, съгласна съм с е, Фабио и аз ще внеса изменения по тези въпроси. Е, все пак това не показва, че сме в несъгласие. Обикновенно е, първия доклад трябва да има определен брой е, знаци и това е ограничение. Вие говорихте за економическата и социалното неравенство. Госпожо, вие споменахте това. Е, за това, че има разлики между регионите, между големите метрополии и е, определени региони. Мисля, че зелената реформа може да допринесе за възстановяването в някаква степен на баланса, защото социалният въпрос в момента е резултат от този дисбаланс. Отново ще наблегна на ролята на малките и средните предприятия, защото не е достатъчно подчертана тя в момента. А освен това, когато бях в Тунис, виждам, че социалната и солидарна економика също може да изиграе своята роля. И потенциала и за Тунис не е достатъчно изтъкнат. Вече говорих за дълга. Аз продължавам да подкрепям преценка на този дет, на този дълг. Мисля, че е, част от този дълг трябва да облегчи Тунис. Ако наистина можем да направим одит на този дълг, е, знам, че има съвместна отговорност с Тунис във връзка с замразените фондове. Европейския парламент вече взе, взе позиция по този въпрос. Съгласна съм с колегата Пандери, че демокрацията е спазване на човешките права. Заедно с него е, гласувах е, срещу закона за борба срещу тероризма е, с смъртната присъда. Мисля, че ние не се спряхме достатъчно на този въпрос. Ние всички трябва да поддържаме баланс между борба срещу тероризма и спазването на човешките права. Сега бих искала да се спра на още три точки. Е, четири. Даже четири. Телеграфно. Все още има проблеми с полицията. Въпроса с борбата срещу безнаказаността. Неправителствените организации се оплакват и продължават да се оплакват е, от мъчения според международната квалификация. Е, Въпросът за свободата на медиите е от ключово значение, когато говорим както за журналисти, така и за блогъри. Е, Въпросът за правната система през преходния период също трябва да бъде обсъден. И накрая не може да имаме е, отношения с Тунис, по въпроса за миграцията, ако не настояваме за това в Тунис да има права на мигрантите и правото на убежище. Защото има лица, които са дошли от Либия. Някои от тях са от Либия, но не всички са либийци. Някои от тях са в драматично положение, има апатриди и това далеч не е положителен факт. Така че има условия за постигане на напредък. И накрая въпроса за културния обмен, но трябва да добавим към него и спортния обмен, по образованието на народа, е, всички неправителствени организации, може би защото аз съм французойка, Тунис е малко по-далече, но все пак има един милион тунизийци на френска земя, така че обмена между дружества, е от е, много важно значение. Искам да наблегнем е, на това в доклада и ако не възразявате, господин докладчик, ще предложа някои изменения, които вървят в тази посока. Председателя, благодаря. А, господин Юрек, господин Юрек също поиска думата. Благодаря. И аз се присъединявам е, към похвалите за работата на господин Касталдо за чудесната информация, с която ни запозна госпожа Яви. Искам да добавя само едно към доклада. Е, според е, е, Американския институт Open Doors, през последната година след революцията се е засилила верската нетърпимост – да нетърпимост, особено към лица, които са се покръстили в християнската вяра. Но не от правна гледна точка, не е това въпроса, а в обществения живот. Така че е, това явление трябва да бъде разгледано и е, този въпрос трябва да бъде включен в нашия доклад, защото това е, засяга отговорността на властите те не трябва да пренебрегват това явление, те е, трябва да реагират, като насърчават гражданския мир и уважението. По въпроса за социалния живот и за частните отношения, е, това, ние е, трябва да наблегнем, наблегнем на християните. Председателя, благодаря. Приканвам госпожа Аяди сега да се изкаже. Е, имаше забележка от госпожа Панцери. Можете обаче да вземете отношение и е, на всички изказвания. Е, от 3 до 5 минути, ако, обаче, ако обичате. Comments. Благодаря ви за коментарите. От днешните разисквания се извличам една основна полука, а именно, че Настоящото положение в Тунис не е толкова просто, колкото изглежда на пръв поглед. Трябва да вземем предвид, че политическите партии в Тунис са новосъздадени. Някои от тях междувременно преустановиха дейността си, а други, които продължават да съществуват, не разбират каква е разликата между политическа партия и организация на гражданското общество. Освен това се намесват и някои економически интереси, които могат да бъдат използвани за постигането на политически цели или обратното. Мисля, че можем да се справим с тези проблеми единствено по линия на просветата и образованието. Трябва също така да проявим и реализъм. Процесът на демократизация не може да се увенчае с успех в рамките на един ден, на една или две години дори може би и не и на 5 или 10 години. Затова е и важно отделните действащи лица в страната да проявят воля за постигането на обща за всички им цел, не само в економическо отношение. Економическото развитие, разбира се, е изключително важно. Ако няма економическо развитие, няма и растеж. Но трябва да вземем предвид и други фактори, като качеството на работните места, разходите за труд и ролята на пазара на труда при приобщаването на големия брой абсолвенти. Повечето чуждестранните бойци са с квалификации в областта на информационните технологии и далеко съобщенията. Наистина е очудващо, че именно тези хора се присъединяват към редиците на една терористична организация, че дори вярват, че тази организация може да им предложи по-добро бъдеще. Затова и трябва да заложим на образованието. Образованието е дълъг процес. Хората не могат да бъдат образовани в рамките на една година. В образователния процес се намесват и други източници на информация, като интернет и социалните медии. Там се формират също вижданията на младите хора. По въпроса за смъртното наказание. Съгласна съм с вас. Не може да се правят компромиси по отношение на правата на човека. По въпроса за смъртното наказание трябва да настояваме спрямо тунизийската страна да отмени приятия закон, да не смесва въпроси като борбата с тероризма с защитата на правата на човек. Случващото се в това отношение според мен се дължи по-скоро на липса на опит има склонност да се възприеме един по-консервативен подход, да се насъди страх, страх от смъртно наказание в случай на терористично деяние. Но трябва да настояваме спрямо Тунис да отстъпи от тази своя позиция, тъй като така вреди на правата на човек. По въпроса за приобщаващото развитие, социалната економика, корпоративната социална отговорност. Всички те са много важни, но също толкова важно е да се разработят политики, които да насърчават развитието в тези области, да насърчават и участието на младите хора. Трябва да се разработят политики, основаващи се на европейския опит, тъй като Европа играе водеща роля в тези области на политика. Както вече казах, за подемането на инициативи в тези области е необходимо време. Ако искаме да финансираме инициативи в областта на социалната економика и на социалното предприемачество, то това е един нелек процес. За него се изискват много време и усилия от страна на редица действащи лица бе упоменато и нещо много важно, а именно, че ако няма стабилност в Либия, няма сигурност и в Тунис. Напълно съм съгласна с тази констатация. Силите за сигурност в Тунис не са толкова силни, колкото предполагаме, поради което напрежението в Либия води до голяма нестабилност и в Тунис, най-вече в южната част на страната. Упоменахте и единия милион разселени либийци, пребиваващи на тунизийска територия. Тези хора бяха прияти в страната, нямаше проблем с това, но присъствието им там е източник на допълнителни разходи от, по държавния бюджет. Предоставено е финансиране. Правителството го освоява, но не се знае още колко месеци, колко години ще продължи всичко това. Бе упоменато и създаването на генерален план за Тунис. Говори се и за необходимостта от увеличаването на финансирането. Съгласна съм, че трябва да се постигне равновесие между размера на безвъзмезното финансиране и размера на кредитите но нека погледнем и банковата сфера в Тунис. В момента тя е в трудно положение. Има опити за реформа, но при положение, че банковият сектор не финансира, много е трудно да се говори за финансирането на микропредприятия и малки и средни предприятия. Има някои микросубекти. Има възможности за тяхното финансиране, но понякога лихвите по тези кредити са много високи, така че те практически стават неизползваеми. Според мен Европа може да подпомогне финансовия сектор в Тунис, като се опре на опита си с финансовата криза с помощта за спасяване на банките. В момента Тунис, според мен, не е в състояние да постигне напредък в областта на банковите реформи. Това бе всичко от мен. Благодаря ви за приноса към днешната дискусия. По последната забележка за Тунис, нашия докладчик господин Касталдо. Благодаря. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да ви кажа, че споделям това, че вие подчертавате значението на смесената парламентарна комисия, е, която е, аз между другото съм член на тази делегация, това ще бъде основният инструмент, чрез който през следващите години ще развиваме сътрудничеството си с Тунис. Надяваме се е, скоро да се създадат е, смесени екипи от тунизийски депутати и депутати в Европейския парламент, за да пристъпим към работа е, по конкретни теми. Продължавам на италиански язик. Бих искал да благодаря на всички колеги. Бих искал да им благодаря за това, че ме насърчават и за това, че отправиха много любезни думи към моя доклад. Аз смятам, че този доклад е една добра основа, един добър проект за развиването на четирите стълба, които споменах, които изредих. Аз ще взема под внимание всички ваши забележки, споделям някои от тях. Безспорно е, че трябва да вземем предвид усилията, които Тунис полага, както ни напомни господин Чеза. Е, Тунис действително прие прословутия милион либийци. Трябва да бъде укрепена парламентарната демокрация в Тунис. Парламентарната демокрация в Тунис днес все още не може да и, е, прояви в пълна степен своя демократичен потенциал. Но този потенциал е на лице. Особено ако съпоставим Тунис с останалата част от арабския свят и изобщо с останалата част от планетата. Така че с, с дълбоко вътрешно убеждение аз подкрепям призива на председателя Панцели, когато той споменава спазването на човешките права. Това е основен принцип, който трябва неуморно да бъде повтарян. Необходимо ни е отново да придадем смисъл на политиката. Конституционната реформа в един момент потъна в задънена улица. Е, хората останаха с впечатлението, че правата им са нарушени, е, че те е, са лишени от тяхната революция, че правото им на собственост върху тяхната революция е отнето и че всъщност революцията не е осъществена в пълна степен. Вие говорите за смъртно наказание за терористични актове, но дори и като наказание срещу терористични актове, Смъртното наказание е един отвратителен акт, е, който е отразен в хартата от Ница. Той не може да бъде част от Конституцията и от законодателството на страна партньор, с която ние възнамеряваме да засилим сътрудничеството си във всички области. Е, съжалявам, че господин Кючук не можа да дочака края на нашата дискусия днес но той каза, че е, има фондове. Това е вярно. Ние сме за е, макроекономическата помощ, която беше изложена от върховния представител и която ще бъде гласувана от Комисията за външна търговия. Необходима е обаче реформа на администрацията. Необходима е структурна реформа в страната. И е, фондовете, е, помощта, която се отпуска на Тунис, трябва да прави разграничение между е, заем и дарение. Дарение, както каза госпожа Вържия, е, е дарение, което не очакваме да ни бъде върнато. Но програмата за реформи трябва да бъде приложена но смятам, че и ние от своя страна не правим максималното, не правим всичко, което можем да направим, предвид значението на Тунис, предвид модела, който тунизийската демокрация може да бъде. В заключение, Бих искал да повторя това, което вече казах върху необходимостта от по-значителна подкрепа, от жизненно важна подкрепа за малките и средни предприятия. Е, като движение Чинко Стеле ние сме особено чувствителни към едно народно стопанство, което може да създава работни места. В е, заключение искам да ви кажа, че най-северната точка на Тунис е по-на север, отколкото най-южната част на Сицилия, която е част от европейския континент. Така че близостта не е просто географска, близостта е и културна. Ние ясно осъзнахме това, когато присъствахме на това малко чудо, което беше Тунизийската революция предвид обстановката в региона и в арабския свят като цяло. В Тунис стана чудо. В Тунис стана истинско чудо. Трябва демокрацията в Тунис да оцелее. Трябва да се избегне опасността от контрреволюция. Гражданското общество е антидот на контрреволюцията. Трябва обаче да помогнем сега. Трябва да помогнем сега без да забравяме усилията, които са необходими за реформата, да бъдем все по-чувствителни към правата на човека. Ако не го направим, рискуваме да пропуснем историческа възможност. Като политици ние не можем да си позволим да допуснем да пропуснем подобна историческа възможност. Искам да добавя само, че имате три дни е, за е, предложения за изменения до 22 април. През третата седмица на май месец ще гласуваме доклада в нашата комисия. Гласуването в е, комисия ФЕД ще се проведе на 13 и 14 юни и в последствие ще гласуваме доклада в пленарна зала. Някой има ли да добави нещо по точка разни? Ако не, е, заседанието приключва. Следващото заседание ще се проведе на 23 май в 15 часа. А, има извънредно заседание в Страсбург на 12 май. На 12 май. Не забравяйте това. Благодаря.